I think we can start. Мисля, че можем да започнем. Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen. Така, добро утро, скъпи колеги. Е, откривам е, заседанието. Е, дневният ред е прият. Ако нямате възражение, очевидно няма. Одобряване, приемане на протоколите от 9 и 10 ноември. Ако нямате възражение и протоколите също са приети. Нямам съобщение на председателя. Тогава идваме пряко. Стигаме до първата част. Препоръки към Европейската комисия за преговорите по споразумението за търговски услуги. Е, трябва, няма да го изчитаме, само ще гласуваме. Първо да проверим дали всичко, всички са тук.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 Zunächst mal Amendment. И така, първо изменение 3. Който е за, против, въздържали се, отпада. Изменение 4. За, против, въздържали се, отпа, отхвърля се. Компромис 1. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 10. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Измина... Изменение 11 за, против, въздържали се. Сега да проверим електронно. Гласувайте, моля. Warten wir noch einen Moment, damit Herr Grandes Pascal auch abstimmen kann. Да изчакаме секунда, Паскал също да гласува. Крайна. Да, благодаря, не го бях видял. Natürlich, Ismail, gleiches Recht für alle, ne? Разбира се, Исмаил, равнопоставеност. Правилата са е, е, еднакви за всички, за всички, които закъсняват обикновено.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 Um Всъщност става дума за неговото предложение за изменение. Затова изчакваме. Само да, да припомня, че гласуваме за изменение 11. Всички с картите си, моля, за да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 срещу 21 за малко от Пада. Отхвърля се. Wir kommen jetzt zu Amendment 75. Сега изменение 75. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 77. За? Против? въздържали се, приема се. Обаче не въжи. За 66 гласувайте за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, да проверим, да проверим 55. Начало на гласуването. Край на гласуването. 23-19 отпада. Компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 26. За, против, въздържали се, приема се. Добре, ще проверим. За 26 да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 гласа срещу 20. Приема се. На ръба беше, но се прие. 25 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34 за, против, да го проверим отново, 34 проверка, гласувайте, край на гласуването, 17, 25, също 25, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се и това да проверим отново. По изменение 33 гласувайте, моля. Край на гласуването. С 21 срещу 22 гласа се отхвърля. 32 за. Против. Въздържали се да проверим. Проверяваме 32. Гласувайте. Край на гласуването. 19 на 23 отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, приема се. гласу... Е, начало на гласуването, край на гласуването, 20 на 18 приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, отпада. 35 пада. 36 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, Въздържали се да го проверим. Мисля, че се отхвърля, но да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. 15, 24 отпада. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, да го проверим отново. 39, гласувайте. Края на гласуването. 22 също 21, приема се. Двадесет и две пада. 41 гласувайте за, против. Да проверим. 41. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 21 също 21 отхвърля се. 53 за, против. Да проверим и 53. Проверяваме 53. Гласувайте. Край на гласуването. 21 на 21. Отхвърля се. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 47. За. Против да проверим. Проверяваме 47. Гласувайте. Край на гласуването. 18-20 срещу 22. Отхвърля се. 46 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 48 за. <clears throat> Против. Въздържали се. Да го проверим. Проверяваме електронно 48 за. гласов... Край на гласуването. Едно... 21 срещу 21 отхвърля се. Изменение 49 за. Против. Въздържали се. Отпада. 51 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Да проверим 51. Гласувайте. 51. Край на гласуването. 15 срещу 25 отхвърлят се. Изменение 50. Втората част. За. Против. И това да проверим. Втората част на 50. Гласувайте. Край на гласуването. 20 срещу 22. Отхвърля се. Изменение 12. За. Против. Въздържали се. Да проверим 12. Гласувайте, моля. Край на гласуването. С 24 18 отпада. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, приема се. Ти си сам, другите от твоята група не гласуваха. Да проверим ли или е, сте съгласни? Окей. Okay. 67 за, против, възражали се, отпада. 64 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против. Да проверим 68. Гласувайте. Край на гласуването. 22 срещу 20. Приема се. Така си и мислех. Компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. Извинение 13. За, против, да проверим, да проверим 13. Гласувайте. Край на гласуването. 21 също 22 отпада. 20, 52 за, против, въздържали се. Да проверим отново. Проверяваме 52, гласувайте. Край на гласуването. 19 също 20 отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, да проверим 57. Гласувайте. Край на гласуването. 21 срещу 22 отпада. 73 за, против. Да проверим 73. Гласувайте. Край на гласуването. 20 срещу 22 отпада. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се. Да проверим 76 електронно. Гласувайте. Край на гласуването. 15-23 отпада. 27 за, против, въздържали се, отпада. 56 за, против, въздържали се. Да проверим 56. Гласувайте. Край на гласуването. 20 срещу 22. Отхвърля се. 78 за, против, Въздържали се да проверим 78. Гласувайте. Край на гласуването. 18-22 отпада. 79 за. Против. Въздържали се да проверим. Да проверим 79. Гласувайте. Край на гласуването. 20 срещу 21 приема се. Не, 22 срещу 21 приема се. 18, 80 е, за, против, да проверим 80. Изменение 80. Гласувайте. Край на гласуването. 22 срещу 21 приема се. 81 за, против, въздържали се, отпада в е, съображенията. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим изменение 1. Край на гласуването. 21 срещу 21 отхвърля се. Отхвърля се, да. Имаше един въздържал се. Изменение 2. За, против, да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 също 22 отхвърля се. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Ще изчакам още малко. Още три души не са гласували. Сега край на гласуването. 27 срещу 14 с един въздържал се. Приема се поздравление на докладчика. Also solche knappen Abstimmungen, so viele haben wir Наистина, редко се случва такава малка разлика да се приемат или отхвърлят е, текстове на ръба. Сега идваме на пета точка. Това е представление на комисията на мерки по комитология за сериозни нарушения в е, движението по пътищата. В този случай става дума за предложение на комисията да се класифицират е, е, тежки нарушения, е, които в същност могат да доведат до отнемане на свидетелствата за първо шофьорските свидетелства. Знаете, че в последната година Европейския парламент е, отхвърли предложение на комисията по тази тема. Е, комисията е, преработи предложението си и сега го представя на парламента за проверка, за да можем ефективно да проявим, да, да изявим своето е, становище. Ние помолихме генерална дирекция МУВ да даде своето мнение по мерките за е, тежките нарушения е, на, в, е, по пътя. Така че ще помоля ли Лежоа да даде своето мнение. Благодаря. Парламентът получи нова версия на проекто регламента за класифициране на сериозните нарушения на 30 октомври. Бе ви предаден този документ. Предходната му версия беше подадена в парламента преди една година, но беше отхвърлена от е, парламента по ред причини, една от които беше, че парламента счита, че целите не са ясно дефинирани. И е, също според мнението на парламента някои от нарушенията липсваха от списъка например, не спазване на правилата за каботаж. Комисията преработи текста и, преработи, и подаде новата версия на парламента. Сега е, версията, която е, получавате е координирана с 20 8-те представители на страните членки и не трябва да забравяме, че регламента ще бъде използван от е, страните членки, от съответните им контролни органи на национално ниво и за това за комисията е много важно тази мярка да бъде гласувана от е, страните членки не просто с мнозинство, а с много голяма подкрепа. Искам също така да подчертая колко е важно да се приеме бързо проекто мярката, защото, както знаете, комисията счита, че е приоритетно да има регулярно и еднозначно прилагане на европейското законодателство, което означава, че трябва да има и еднозначна класификация на нарушенията, която да представлява обща база за оценка на операторите. Също така страните членки ще могат да обменят информация през системата за електронна регистрация на всички транспортни предприятия ЕРУКС. Какво сме направили по същество? Отчитаме е, вашите бележки и искания пред, от преди една година. Опитахме се да изчистим максимално дефинициите за нарушенията и също да има достатъчно последователност. Примерно, нарушенията свързани с дерогацията от 12D и други. Възползвахме се от възможността да направим и по-пространно преразглеждане на, проект, на първата версия на проекто регламента. Включихме нови е, нарушения, примерно не е спазването на изискването за регулярна почивка, за използване на тахографа, когато той не е бил инспектиран от одобрена лаборатория. Обръщаме внимание също и на едно е, нарушение, свързано с преноса на опасни стоки. Нарушенията, които са включени в списъка, са тези, за които отговаря презвозвач, а не е, тези, е, за които отговаря е, компанията, пренасяща стоките. Включваме и други е, видове нарушения, особено не спазването на правилата за каботаж. Задълженият и незаконен каботаж не се включва в списъка. В момента ние считаме, че е, мандата, който имаме за изготвяне на списъка на нарушения, не ни е, позволява да включваме незаконния каботаж като нарушение защото той няма отношение към пътната безопасност. Но дори подобно нарушение като незаконен каботаж да бъде включено, това е всъщност една следваща стъпка от е, упражнението, т.е. да се класифицират е, нарушенията по силата на е, сериозността им. И ако включиме незаконен каботаж, това нарушение ще се счита за дребно такова по отношение на сигурността по пътищата. Комисията работи по инициатива за пътното движение. Е, предвижда се да приключим тази работа до, 2000, до края на 2016 и тогава ще предложим като част от е, преразглеждането на основния регламент 1071 от 2009 варианти, така че да можем след това да излезем и с разширен списък за нарушения, където може да се включи и не спазването на правилата за каботаж и да могат нарушенията да бъдат класифицирани по е, сериозността им, е, не само по отношение на безопасността, но и за нарушаване на конкуренцията. Е, също тук може да се включи нарушението на спазване на правилата за установяване на операторите. Това са моментите, на които исках да ви обърна внимание. Комисията естествено е на ваше е, разположение да отговори всички въпроси, които имате, е, също така и по-късно. Благодаря сега Вим Вандеркамп в има думата, или той не желае, тогава Маркус Вебер. Благодаря. Радвам се, че комисията е откликнала на изискванията, на исканията на парламента от декември миналата година. Е, това беше целта ни и съвсем е, ясно казано, мисля, че на много места вече е, текстът е подобрен, има и изяснен и изчистен и сега по международното е, споразумение за превоза по е, шосе, по, сух, е, по сухопътни тери на опасни товари. Това остава да уточним с съответния комисар, но за да се стигне до повече сигурност по пътищата, нашата група е, трябва да кажа от името на групата, че сме доволни и се радваме, че желанието на парламента бе чуто от комисията и сега вече трябва, можем да се взираме в една или друга подробност. Е, има неща до, да изчистване, но е, трябва най-общо казано сме доволни от работата, свършена от комисията. Исмел. Благодаря, добро утро. Благодарности от, наш, е, от наше име на Европейската комисия за това, че е отчела нашите искания. Сега частично ние не можем да бъдем 100% удовлетворени, но ако трябва да гласуваме, е, трябва да се каже какво е, смятаме за положително. Първо, това, че е поет е, днев, правилата за дневната движение е, по пътища и е, това, че тахографите не би трябвало да бъдат одобрявани от неоторизирани инстанции. Това са положителните неща, които тя възприе. Комисията възприе, за което благодаря. Е, сега има и някои неща, които все още липсват от гледна точка на работещите, на работниците. Е, това е едва, че не е взето предвид незаконния каботаж. Е, в тези теми обаче следващата година в, трябва да бъдат поети и включени в пакет за движение по пътищата и това ще ни удовлетвори. Колкото до нещата, които остават да бъдат доизяснени, когато ще говорим за следващата година по въпроса, ще помолим комисията да е, формулира текстовете максимално ясно, за да не дава, създава възможност за е, превратно тълкуване. В е, случая на, на нарушение, например, да е ясно, че се губи е, свидетелството на какво значи е, е, свидетелството на, на, на доставчика на услуги или на поддоставчика, чие свидетелство или чий лиценз бива отнет в такъв случай. Това трябва да се доизясни. както казах, сега ще дадем съгласието си, е, като е, с надеждата, че Европейската комисия е, за 17-та година, следващата година ще отчете и тези забележки, които сега все още имаме. Благодаря. Благодаря на Европейската комисия. След една година и сега ни представяте нова е, версия за регламента, както и списъка за нарушенията. Ние в края на кращата мина една година без да има правила и сега трябва много сериозно да поработим. Очертахте, че има поради ограничения и е, нарушения, които не се включват в списъка за незаконния каботаж. Е, и чисто политически казано, според мен е, от политическа гледна точка, незаконния каботаж е малко странно като е, терминология, след като говорим за единен пазар. Така че чисто политически трябва да мислим какво да се включи в е, тази тематика е, транспорта и е, единия пазар. Ще огледам в подробности текста, но като цяло смятам, че ще бъдем с положително становище. Кистела? В такъв случай Кристи Ревадалон. Благодаря, господин председател. Може да се каже, че комисията е подобрила текста си в частта за социалните злоупотреби, но каботажът все още е проблем. Единият пазар не може да функционира при разграничаване между работниците от една държава членка и една от друга. Социалният дъмпинг е, е проблем, с който трябва да се борим. Това е наш дълг. И в транспортния сектор е, социалният дъмпинг всъщност се шири, което има своите последици и за безопасността на движението по пътищата. Е, нарушава се и ефективността на вътрешния пазар. Европейският съюз трябва да се обърне с лице към този проблем и Европейският парламент като единствения пряко е, избран орган на института следва да даде своя принос. В същото време трябва да се насърчават всички инициативи, които се движат в правилната посока. Това предложение, което се прави е именно такова, така че ние сме конструктивно настроени. Инак остава много и много да се направи, с много трябва да се преборим за равноправни условия на труд в транспорта. Например, трябва да се създаде агенция за пътния транспорт на общоевропейско равнище която следи за спазването на законодателството. Всъщност нормативните актове не са лоши, но слаба е координацията, слаб е контролът. Ето защо призовавам комисията, е, наред с делегирания акт, за който говорим, е, да помисли цялостно за пълното прилагане на действащите актове. Благодаря, Петър Лунгрен има думата. Комисията казва неща, които аз не мога да разбера. Не разбирате ли как е организиран този отрасъл? законодателството за капотажа не ви ли е ясно? Какво искате всъщност? Искате всеки сериозен пътен превозвач е, да бъде е, е, доведен до фалит от поведението на фирми, които не спазват правилата. Нали? Е? С чуждестранни водачи, с френски свидетелства за правоуправление. Впрочем, те могат да използват до три различни свидетелства за правоуправление, е, за да е, е, шофира цяла година. Проблема с каботажното законодателство е, че то много лесно може да бъде заобиколено. За 20 минути може по моста да преминете от Швеция до Дания. Да разтоварите в Дания и да се върнете. Започва оттам нов каботажен срок. И вие отново може да, да работите. Каботажното законодателство е сред най-неуспелите е, е, законодателства в Европейския съюз, тъй като толкова лесно може да бъде заобиколено. Ползвайки каботажното законодателство, може да караш, нали, може да, да шофираш 7 дни в седмица. Е, каботажните договори са неограничени по брой. И тук трябва да се вземе политическо решение – Съвета на министрите е, е, трябва да вземе е, решение. И аз питам комисията, въобще има ли тя понятие какво е положението на пътя? Как се ширят измамите? Как е, сериозни е, транспортни е, компании биват е, изтиквани от пазара от е, недобросъвестни е, търговци, практически полицията почти не може да контролира. И според мен проблемът се състои в това. Сериозните фирми преводачи, които искат да си вършат добросъвестно работата, са е, поставени тук под е, е, неприемлив натиск. Dankeschön. Благодаря на комисията за тази презентация. За съжаление трябва да призная, че това предложение не е удовлетворяващо за мен. В Австрия не са, и в съвета Австрия не е гласува за него. Какви са принципните възражения? Комисията е, надълго и широко обясни, че са взети предвид всякакви е, тежки пре, е, нарушения, които биха довели до тежки е, ранявания те, те, или е, смъртни случаи. Но е, това според е, съображенията в регламента, тези правила е, би трябвало да доведат до сигурност по пътищата, но преди всичко да водят до една по-лоялна е, е, конкуренция, подобряване на социалната защита и е, стандартите за контрол. Би трябвало за да се постигне тези цели, би трябвало да имаме по стикни критерии. Аргументацията, че изискванията на парламента за, да кажем, нарушения като социален дъмпек или незаконен каботаж не са, от, не са е, прияти както трябва и според мен това не е, е достатъчно. От друга страна, ако комисията е през, надхвърлила своите компетенции, е, когато става дума за, например, при тежките правонарушения, е, както е, времето за почивка и които изискват е, промяна в базисния акт. При категоризацията на, на нарушенията, метода е доста сложен, това осложнява начина на провеждане на контролите ефективно. Така както е формулирано предложението за нас, следователно не е приемливо и ние го отхвърляме. Вандален. <clears throat> Благодаря, господин председател. Да, евро... при Смятаме, че това, което е направено е, е приемливо, е добре, но при прилагането, изпълнението на практика си остават доста пропуски и е, се радвам, че е, е, идва рети на тази тема. Благодаря на представители на комисията. Е, очаквам, аз самият очаквам е, близо година вече отговор от Европол е, относно документите за измам, фалшифицирани документи, например фалшифицирани свидетелства за правоуправление и други. Мисля, че този документ, е, е, този текст не, не внася допълнителна яснота по въпроса, така че въпросът ми е какво предвижда е, това предложение на комисията по отношение на документната измама и какви санкции се предвижда това отношение. Имам още бележка. Жалко е според мен, че комисията едва 16 и едва в края на 16 година ще предложи новия пакет. Е, колегата Ертук гарантира тук пред комисията това, но при такава важна тема като движението по пътищата, където толкова много има за е, подобряване, мисля, че една година е много дълъг срок. Тук е, би трябвало да по такъв важен въпрос, като сухопътния транспорт, е, се налага да изчакаме е, година и половина. Е, повтарям, това е неприемливо. Благодаря. Мерси, мистер президент. Трябва да ви кажа, че съм особено се чувствам особено неудобно е, не видях епизода от филма, но е, все пак тук се иска от мене да дам оценка за документ, който не познавам. Е, разпространен, казва се, на сайта на комисията, но не фигурира сред работните документи на нашето заседание. Е, и това ме затруднява в оценката ми. Но, във всеки случай, по същество съм, се чувствам особено е, убеден от е, разумното мнение на колегата Лонгрин. От друга страна съм объркан малко, що се отнася до самата идея за регламент, чиято цел е да се допусне отнемането е, на свидетелството за правоуправление. Сериозна мярка, е, засягаща е, тежко съответната фирма и още повече от наказателен характер мярка. И аз се питам дали ние имаме правомощия да приемаме такива наказателно-правни решения. На мен ми се струва, че това определено посяга на принцип на субсидиарност това е резерва с оговорката, че не съм се запознал подробно с а, текст. Следователно, изразявам резерва до момента, в който се запозная по-подробно. Може би за информация само. Получихме вчера е, документа, изпратихме съответния бюлетин е, към документа, но самия документ ще излезе, ще получите по-късно. Е, всъщност ще се гласува, ще се вземе решение през януари, така че тогава имате време да прочетете внимателно документи и да си формирате мнение. You, uh, well, Благодаря, господин председател. И аз също не, не успях да се запозная с документа вчера, прочем не, не можах да го намеря. Би било много полезно, понеже непрекъсно получаваме електронни съобщения, документи и какво ли не. Човек понякога трудно се информира и ориентира. Така че би било добре, по принцип, тази сутрин тук да имаме една страничка от комисията, резюме на основните моменти. А сега, по същество, независимо от всички разговори, които вече текат години по тези въпроси, не би следвало да забравяме факта, че държавите членки са длъжни да прилагат законодателството, което вече действа. Законодателство, прието както от националните законодателни органи, така и от Европейския съюз. Определено възприемам казаното от Питър. Границите знаем, че има проблеми по границите. Нали? Ако, ако не се проверява навсякъде и по всяко време, е, е практически много трудно да се преодолеят злоупотребите. И И би било интересно да се знаем по-подробно с всички аргументи. Е, но възниква още един въпрос за е, различното приложимо право и за отговорността на водача. В някои държави членки е, на наказателно преследване подлежи работодателят, в Великобритания по принцип водачът носи отговорността. Така че трябва да, да, да бъдем разумни и предпазливи. Едва ли ще можем да променим всички законодателства, и дори да се захванем с тази задача. Така че ще трябва да се съобразяваме с действителността. Сега да изясна срока за възражение е 14 януари и на 28 февруари ще се разглежда в пленарна зала. Имаме време, както казах до тогава, но понеже сега сме поканили комисията, нека устно да изразим възраженията си. Е, вчера разпратихме текста и на координаторите. Благодаря, ще се опитам да бъда кратък. Сега по въпроса за движението по пътищата. Подобно на колегата Фостер фон Ван Бален, наистина важното е правилата да се прилагат както трябва. Не само да се приемат и по един и същ начин да се прилагат в 28 държави членки, но да се сложи ударението върху проверките и контрола и комисията трябва да следи за това. Това трябва много точно да се е, реши. Комисарят Тимерма в своята програма за по-добро управление, Better Regulation, е, споменава това, но очевидно е, че по-малко правила, по-малко амбиция на, на европейско равнище е, може би е, е по-важно, когато става дума за прилагане и изпълнение. По-малко, но приложими. това ще е, е важно и е всичко това да е, е част от един цялостен пакет. Моето искане към Европейската комисия е, моля ви, не занижавайте нивото на амбиция при движението по пътищата и е, следете както за изпълнението, така и за подобряване на разпоредбите е, в този отрасъл. Благодаря, Петър Подален бе споменат, но сега Доминик Ракетра. Благодаря, господин председател. Да не повтарям това, което се каза. Е, поискахме комисията да се върне отново на този въпрос за каботажа. Доколкото парламентът, разбира се, е най-доброто място да се обсъжда този въпрос. всеки случай, първоначалното предложение на комисията не е съвършено и нашия колега Лунгрен съвсем основателно посочи проблемите за нарушенията и санкциите и за приложимото право. Но е, бих искал а, е, да подчертая нещо, което ми се стори любопитно. Във втората таблица, свързана с нарушенията с, стахографите, е, комисията а, предлага квалификация на някои а, нарушения като тежки. Обаче а, но, но сред тези отежнени е, състави е, се включва и отказ е, водача да се подложи на контрол. А, някакси не може това да е квалификация на нарушението, след като ако той не е подложен на контрол, всъщност не може да се установи е, характера на самото нарушение. Е, е, след това да бъде отежнявано от факта, че е отказана проверката. Вернер Кун, е, сега наистина преди 20 години холандците бяха е, в челните редици в Европа. Да, наистина по-стрикното е, регулиране е, е необходимо не само за техническите аспект на нещата, а също така и за е, времето, по отношение времето за почивки и отдих. При холандците е, се Royal Dutch Shell, например, е, товари в е, Роттердам, е, след това с камиони и вода минават през цяла Европа. Сега пазара се отваря за всички участващи, условията са едни и същи, но трябва да има едни и същи стандарти при годността за движение по пътища и Разбира се, сега трябва да доизясним колко и какви са тежките правонарушения. Това са неща, които трябва да се прилагат равноправно и равномерно из цяла Европа не само в е, една страна да смята, че еди какво си не е достатъчно толкова критично, в Польша да се гледа на това различно, е, по различен начин. Ето защо този, смисъл е толкова, е, този списък е толкова важен, колкото до санкциите трябва да е всичко пропорционално при, с оглед техническия контрол, осигуряване на, на времето за почивка. Е, това е, всичко се отнася за всъщност е, до, до тежкотоварните превози, които най-много застрашават движението по пътищата. Са най, така и случаи, най-много опасности за движение по пътищата, така че хубаво е, че имаме такъв каталог. Когато обаче говорим за просрочване на някакъв дневен час, брой часове на ден за почивка или е, седмичен, неща, които се смятат за тежко нарушение, всъщност е, е, очевидно водача е винаги отговорния за едно или друго нарушение. Но това трябва да се установи и съответното наказание да бъде наложено. При каботажа трябва да погледнем, помислим по-разумно. Сега вътрешния пазар изисква да сме абсолютно една, на едно мнение в това отношение. Говорим за разходите за е, енергия. За сега на конференцията в Париж се говори точно за това ако един автомобил, един тир се е, връща е, празен и чака сумата и време до следващия товар, е, затова е важно да има конкуренция и откриване, отваряне на пазара. Затова кавотажа също е от такова значение. Ние сме открит пазар, както казах. 200 милиарда евро БВП е, за цяла Европа, за да се конкурираме с американци и други, наистина трябва да свършим това. Да имаме простички правила, но те да е, действат с еднаква сила за всички и да се прилагат по еднакъв начин от всички. Благодаря много. Е, да. Dziękuję bardzo, panie благодаря, господин председател. Мисля, че сме на едно мнение по отношение на разпоредбите, регулиращи работното време на водачите. А, що се отнася до решенията за повишаване на пътната безопасност или за борбата с незаконния каботаж, или всички незаконни дейности, също бихме могли да имаме единодушие. Но оставам с впечатление, че някои от колегите в залата непрекъснато говорят за социален дъмпинг, за незаконния каботаж – с цел да се прокарват практики, които нарушават конкуренцията. Докажете ми по някакъв начин как могат да се намаляват бизнес разходите на превозвачите. Не могат да бъдат разходите дни и същи в Холандия и в Източна Европа действа. Как да стане това? Може да има контрол, но нека да е ясно. Има общ пазар, има конкуренция. И тази конкуренция е необходима и я подкрепяме в едни отрасли. А в други Има оператори, които заради конкуренцията могат да загубят бизнеса си. Тогава трябва да мислим за ограничения. Сега непрекъснато говорим за заплащане, за социален дампинг. Но какво се случва в някои страни членки? Там съществуват кухи компании, които само наемат водачи от други страни, не им плащат заплащането, което им плаща Франция или Холандия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 Да, благодаря. Мисля, че списък е, на изказващи се е, приключи. Сега последния, в следващия въпрос говорих много интензивно с министра на е, транспорта на Полша. Той каза, да, когато един шофьор в един шофьор на тир в Германия има добри шансове за работа, но той ще бъде заплатен по полските тарифи. И след три години вече няма да останат е, по този начин е, водачи на тирове, тъй като е, Например, в Румъния заплащането е още по-низко и румънските водачи заемат и запълват полския пазар трябва да мислим е, наистина по трансграничните възможности, но социалният дъмпинг в крайна сметка се отнася до всеки. Не, е, това не е само западен проблем, той е, засяга всеки. Ето защо при каботажа трябва да има правила, има правила, които трябва да бъдат спазвани и съответни, а, а, а пък правила, които, е, за които не е предвиден съответния контрол, е, са, се обезмислят. В една е, станция е, имахме проверка от полицията. Е, казаха ни, че получаваме непрекъснати обаждания от, самите, от самия шофьор, който каза, едлате да ме проверите, 17, 17 часа съм на волана, моят шеф ми забранява да правя почивка. Това е абсолютно опасно и шофьора, водача е последния, който е отговорен за това. Ето защо и предприятието трябва да поеме съответната отговорност. При някои предприятия, може би, процента са нищожни на санкции. Те са готови да ги платят. Затова за мен трябва да сме безмилостни в това отношение пакета за движение по пътищата и е, той е горе-долу готов, но сега в комисията се явява нова иерархия. Комисаря не е, няма думата толкова много, вице-президента е, има малко повече думата и на, на върха са господин Юнкер и Тимерманс. Е, и много често по-доброто регулиране се свежда до никакво регулиране. Във всичките ни дискусии от е, е, половин година и повече е, говорим с господин Тимерманс и Юнкер за пътния пакет по пътищата и те казват да, да, на път е, всичко върви, в, всичко е в ход, наистина ние така създадахме много надежди, но ок, от, от цената на господин Шефкович или Тимерманс или Юнкер имам обещание, че пакета ще дойде, защо трябва да чакаме още една година, за следващата година, ако всичко е готово, както те ни уверяват. От опита, който имам аз от 11 години, когато някой каже следващата година, обикновено е обикновено е последващата и ако е така, пак съм доволен, бих бил доволен. Но комисията и иерархическата структура в комисията е, според мен е, създава впечатление, че е, когато кажете една година, това ще означава поне 2-3 години. Господин Лежуа, имате думата за коментар, обобщаващи думи. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да кажа, че моето впечатление е, че днес прозвучалото послание е повече от ясно. Проекто регламентът, списъкът на нарушенията, според мен е една добра първа стъпка, но нищо повече от това. От тук нататък ние ще продължим работата, за да постигнем спазване на цялата нормативна уредба на Европейския съюз, а не само онази част от нея, която е пряка свързана с безопасността на движението по пътищата. Има други не по-малко важни цели, в това число лоялната конкуренция, прилични условия на труд за водачите най-вече – е, така че е, за напред е, определено би трябвало да се стремим към съобразяване с цялата нормативна уредба, в това число за каботажа, критериите за установяване на мястото за установяване, борбата с така наречените фирми фантоми. Що се отнася до комисията, обявена от нашия комисар, ако до сега не сте видели някакви конкретни стъпки по нея, мога да ви уверя, че по-голямата част от служителите в моя отдел работят много активно за подготовката на тази инициатива за пътния транспорт. И първата стъпка е така наречената от нас последваща оценка на вече действащото законодателство. Тоест да видим дали действащото законодателство е годно. Дали постига заложените цели. Е, дали е проблем това на законодателството или на прилагането. И специалност регламент 1071 е, от 2009 за достъп до професията и 1072 е, за достъп до пазара на товарни пътни превози са включени в тази оценка. И а, аз мисля, че е така, възоснова на сенка на действащото законодателство, ще можем да, да напишем, да съставим и доклада за оценка на въздействието. Тук бяха зададени два конкретни въпроса за списъка, особено по коментар на господин Рике, за евентуално несъответствие между тежестта на определени нарушения във връзка с подправени документи и е, нарушение представляващо отказ да бъдат представени документите за контрол. Е, е, в частност, е, става въпрос за група 2, втора, втора група нарушения. Подправеният или фалшифициран документ и отказа да бъде представен документ се квалифицират по един, по един и същ начин. Наистина, ние не можем да <clears throat> определим отказа от да бъде представен документ за проверка не може да бъде квалифициран като по-сериозно е, нарушение, защото това би наложило изменение на предложение четвърто от регламента 1071, което ние нямаме е, правомощия е, да направим. Що се отнася до подправените документи, те са квалифицирани, тук става въпрос за различните видове свидетелства на, на водача из, описани са, например, в втора група, девето нарушение, в осма група, първо нарушение и така нататък. Тоест има изчерпателен списък на, на тези нарушения, свързани с а, представяне на неистински или подправени документи. Също така в група 10 и 11. значи текстът е комплексен, то, то е експертен, съдържа много технически детайли. Причината, по която преди няколко седмици ние подготвихме, надяваме се, ще ви бъде от полза, един работен документ, който изяснява логиката на новия списък на нарушенията. Поясняват се промените, допълнени списъка, има изменения. Благодаря. Да кажа отново, че до 14 януари 16 година в секретарията трябва да постъпят е, съответните коментари и бележки и ще се гласува в пленарна зала на 28 февруари. Най-късно. И така, стигаме до следващата точка от дневния ред, което е доклада на изпълнителния директор Хер Мюли на ЕМСА, Европейската агенция за безопасност е, на морския транспорт – да ви припомня отново, че е, направих посещение на централата на ЕМСА в Лисабон. Е, господин, е, госпожа Фрао Килюнен и Роберт Зиле бяха там, посетиха ЕМСА. Yes, so that can sit next to you. Е, онези, които не проявяват интерес към по-нататъчната ни работа, моля да напуснат залата. Така, най-сърдечно приветствам с добре дошъл изпълнителният директор господин Мюли на ЕМЗА. Както казах, имаше посещение в Лисабон от наша страна. Неодавна госпожа Мерия Килонен и хер Роберт Зиле, но разбира се, ще бъдете информирани за това. Това е един отчет за посещението, който сме раздали на членовете. По имейл сме разпратили всичко това. Имате съответната информация, но сега с е, удоволствие и нетърпение очакваме да чуем вашия доклад. Имате думата. Thank you very much, uh, Mr. President. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, дами и господа. Благодаря е, за повторната покана за да представя настоящите дейности на нашата агенция за морска безопасност ЕМСА и плановете ни за бъдеще. Отново благодарности на вашата парламентарна комисия за подкрепата на нашата агенция от 2002 е, до сега. За разлика от миналата година, сега искам да очертая основните приоритети и предизвикателства пред нашата агенция за в бъдеще. Какви са предизвикателствата? Агенцията е хоризонтален орган и тя трябва да постига целите е, с наличните средства. Това е основната ни е, мисъл. Ние сме платформа за предоставяне на услуги, събиране на знания и предоставяне на техническа помощ на страните членки, е, службите на комисията и други агенции на Европейския съюз, които се възползват от нашите услуги. Агенцията от 2013 започна да изпълнява е, намаленията на персонала, предвидени е от, с 5% в момента се очаква да намалим нашия състав. Но задачите, които е, се очакват от нас, е, нарастват непрекъснато и е, сега сме стигнали до момента, в който ако ще продължим с намаляване на персонала, ще трябва да приоритизираме и задачите, които ще можем да изпълним. Благодаря ви е, за участието в е, нашия преглед на заинтересованите страни от миналата година. През 2016 ще бъде направена външна оценка, така както се предвижда в регламента за създаването на нашата агенция. Вашия принос ще бъде за нас от изключително голямо значение. Безопасността на корабите е основен момент от нашата дейност. Ние работим особено интензивно по тази тематика. През 2016 ще е, излезе проучване е, за е, вредите от нарушаване на стабилността на корабите с, в съответствие с препоръките на Международната организация за мореплаване. ЕМСА също ще подкрепя активно от техническа гледна точка втората фаза за проверката на пригодност на също и на регламент, съответното законодателство когато се случат неща, които не следва да се случват, а това се случва и то твърде често в европейски води по наше е, сведения, над 3000 е, инцидента и катастрофи имаше по наши сведения, 99 е, сериозни происшествия с над 90 жертви. Трябва да се, можем да извличаме полуки от грешки и да предотвратяваме подобни случаи в бъдеще. Трябва също така да се съхраняват и данните за подобни инциденти и да се анализират. Ние Публикувахме един преглед на базата на данните, е, съхранявани в нашата база данни за инциденти, докладвани от страните членки. Това е много интересен източник за информация, както за обществото, така и е, за нас. Тя се, е, можете да я намерите на нашия вебсайт. Ние ще предоставяме помощи на страните членки и на комисията и през следващата година за изпълняване на законодателството за предотвратяване на замърсяване от е, морските е, пътища, включително е, подобряване на съоръженията по пристанищата, също директивата за сяра и е, альтернативни горива за кораби. Ще се прилага и регламента за мониторинг и докладване за емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт. Ще подпомагаме и комисията за изпълняване на регламента по рециклиране. ЕМСА разработи системата ТЕТИС, която се използва за контрол и инспекции. Тя е предоставена и на страните членки, и на е, членовете на Международната организация за мореплаване. Тя е предвидена да бъде информационна система на Европейския съюз за обмян на информация – за да може също така в бъдеще да се е, могат да се определят и целеви групи за проверка за изпълнение на законодателството. Посредством системата могат да се е, контролират различни, изпълняването на различни регламенти е, системата започна да работи от 3 месеца и искаме в бъдеще да, тя да се превърне в единствената европейска система, е, която да се използва за верификация и контрол. Тук е, се предвиждат, се следи изпълнението на съответното законодателство, което вече е прието. Ние също така ще оказваме подкрепа на нашите съседи за сближаване на тяхното законодателство. Средоземно море, Черно море, Каспийско море, това са областите, които ще получат специално внимание. Ние обучаваме персонал за тяхната администрация и ги подготвяме да могат да се възползват от нашите е, услуги. Примерно за мрежата от кораби са оборудвани за почистване на нефтени петна и други. Ще допринасяме и за ефективността на вътрешния пазар и морския транспорт и в бъдеще с изпълняване на директивата за отчетност. За нас е ключов приоритет и предоставянето на услуги на едно гише – с, след консултации с митническите власти провеждаме пилотен про, проект за опростяване на формалностите за товарни процедури. Искаме да покажем, че може да се обработват тези товарни дейности посредством единен формуляр – ще разработваме и нови, е, ще се възползваме от нови технологии, нови технически центрове, е, разработвани от страните членки. Нашите усилия имат една цел да дадем на основните участници в е, процеса достатъчно изчерпателна картина за морския транспорт. Ние също така осъществяваме услуги с, за наблюдение, проследяване на мореплавателни съдове в е, услуга на Frontex. Тази услуга се предоставя от 2013 година през май 2016 ще продължиме е, с следващия е, мандат по този въпрос. Подаваме данни на системата на Frontex за е, наблюдаваните кораби. Използване на нови технологии ни позволява не само да споделяме информации, но и да разработваме нови идеи. Затова и очакваме в пилотен проект да изследваме възможността да се интегрират въздухоплават, неуправлявани от хора въздухосредства. средства. Примерно, това ще позволи по-добро идентифициране на малките плавателни съдове, използвани от иммигрантите. Целта е да можем да изпълняваме е, мисии с много е, цели, е, на, примерно мониторинг на емисиите, издирване и спасяване на е, е, установяване на замърсяване с нефт и така нататък. Друг е, наш е, важен проект е услугите за, на Коперник за сигурност, разработване на система за морско наблюдение. Днес ще бъде подписано споразумението и през 2016 ще започне изпълнението. Агенцията ще получи 40 милиона за 5 години. Започваме вече с формулиране на, на това какви услуги ще предоставяме за наблюдение на морското пространство. Също така е, играеме много важна роля в е, борбата с е, нефтените замърсявания. 19 съда специално оборудвани за тази цел имаме, разположени по крайбрежието на целия Европейски съюз. Ще можем да покрием скоро и Канарските острови и Мадейра. Тези кораби работят по публично-частни партньорства. Ние даваме спецификацията за съответните е, оборудване е, на борда и го осигуряваме. А, съдовете се управляват от частни оператори с търговска цел, но ние имаме и постоянни е, договори с тях е, в смисъл, че ако има необходимост да се работи по замърсяване с нефт, те ще прекратят незабавно търговската си дейност и в рамките на часове ще започнат работа по отстраняване на замърсяването. Интегрирането на тази дейност се съчетава и с портфолио за услуги, които да предоставяме на отделните страни членки, максимално пригодени към техните нужди. Това е, са нашите нови кораби, които са предназначени за е, реагиране при е, поискване. Тук има инсталации за изгребване на, за отнемане на нефта от морската повърхност и други. Ние имаме формулирани приоритети и предизвикателства, които ви представих, за да ви представя и най-общо какво е, смятаме да вършим е, през следващата година. Добре дошли сте е, да ни посетите в Лисабон винаги, когато пожелаете. Имаше ваши колеги при нас новата година и винаги съм готов да отговоря на въпросите ви. Благодаря за вниманието. Благодаря. След е, тази е, снимка, е, двамата, които са на снимката, да получат думата първо, двамата участници. Господин Зиле, имате първо думата. Наистина, първо да благодаря на господин Мюле за хубавото гостоприемство преди няколко месеца в Лисабон. Наистина, чудесни впечатления Имам макар че не донесах е, не донесах тук е, да покажа символа немца. Наистина е, поставихме много въпроси, получихме отговори на много от въпросите, които особено тези във връзка с действията на Фронтекс, Получихме наистина много професионални отговори на въпросите, които поставихме, особено в контекста на беженската криза в Средиземно море. Второто ми можете да си е, да видите е, корбите на ЕМС навсякъде, което е много добре. Е, Наистина в пилотния проект е, споменахте и е, безпилотните летателни средства за наблюдение на морското пространство, дроновете, което е всъщност много добра идея и вашата дейност по е, разследване на, на различни аварии и е, злополуки и анализ на причините. Благодаря за вашата презентация. Въпросът ми е следния. В, през декември очакваме да гласуваме за е, директорския съвет тук. Е, е, директивата за пристанищата, извинете, за директивата за пристанищата, която ще гласуваме. Очаквате ли някакви сериозни промени по отношение на човешкия и финансов ресурс, ако законодателството отиде в посока различна от предложената от комисията или под влияние на съвета или на парламента. Позицията на съвета е, е позната. ако а, значи в очакване някакво политическо изменение, очаквате сериозна нужда от а, промяна в а, ресурса. Благодаря, госпожа Килинен. Благодаря, благодаря, че сте тук и ни представяте новините около ЕМСА. Много интересно беше посещението ни а и много важно. Много се радвам, че успяхме да го направим. Два въпроса имам. Според мен най-голямото предизвикателство са проблемите с околната среда – Директивата за азота е ясна. И съответните замърсявания. Как виждате ролята на ЕМСА в бъдеще? По отношение на проверките за това какво правим ние, какво правят операторите по море, как можем да ви подкрепим във вашата работа за борба с екологичните проблеми? Второ, бежанците, а и климатичните промени. За нас е, е така би било индикативно какво ще се случи с климатичните промени, когато наблюдаваме какво се случва в малките островни държави. Е, какво, как вижда ЕМСА? Как е, се подготвяте и как ние можем да се подготвяме, за да можем да посрещнем тези е, предизвикателства, които е, се надявам, че няма да се появят чак толкова скоро, но от друга страна се боя, че това ще е така. Лесни въпроси ви зададох. Следващият оратор. Благодаря. Това е господин Грандес Паскал. Имате много основания да бъдете доволни от постигнатото. Ние сме доволни от начина по който вие работите, което не се случва винаги с всички агенции. Винаги сме имали много положително мнение за вас, а именно защото вършите много сериозна работа. Аз съм докладчик за вашата агенция, още при самото и създаване се занимавах с темата. Тогава говорехме за това, какво още е оборудването и така нататък. Нашата комисия винаги е, ви е подкрепила за това да имате възможност да получавате и средства и да попълвате личния си състав. Сега се получиха известни колебания с това какви средства ще можете да получите. Действително, има ли баланс между персонала, който, с който разполагате и новите задачи, с които ви се налага да се справяте? Много се радвам, че ще има и кораб за Канарските острови. Много е добре, че освен активно действащите е, съдове, има и такива, които са в готовност да се включат във всеки момент за преодоляване на замърсяване. Винаги съм смятал, че е добре да има такъв е, тип резерв е, от капацитет. Какво е, според вас е съотношението или какво е баланса между технологиите и за установяване на замърсяване? И Е, принципа замърсителят е, плаща, смятате ли, че той е ефективен? После новото явление с е, бежанските вълни. Много смъртни случаи вече сме свидетели, особено в Средиземноморието. Аз наблюдавам какво се случва в моята страна, Испания и в Италия. Би трябвало да можем да правим и повече за тези катастрофи по море, които е, причиняват смъртта на толкова хора. Какво е направено? Какво трябва да се направи? Какво смятате да направите? Във всички случаи благодаря ви, че сте тук. Продължавайте все така. Отлично работа вършите. Следващият оратор. Благодаря. Добре дошли, господа. От името на социалисти и демократи аз също изразявам удовлетвореността си от вашето присъствие и от отличната работа, която вършите предвид тежките финансови обстоятелства. И според мен дълг на всички членове на нашата комисия е да ви бъдат осигурени ресурсите, доколкото и е по силите ни. Запозната съм с данните от вашия анализ на, на авариите и инцидентите и бих искал да насоча вниманието тук на разговора към безопасността. Определено данните сочат ръст на а, происшествията и а, инцидентите. И определено за нас, социалисти и демократи, е, е, един от най-важните въпроси е за е, условията на труд, за текучеството, за професионалната квалификация, за надпреварата към все по-низки и по-низки стандарти. И очевидно при такива обстоятелства безопасността ще пострада, както в открито море, така и в портовете и се питам, е, имате ли, установявате ли някаква зависимост? И съм много доволна, може да не сте съгласна, но, но господин Зиле спомена регламента за пристанищата. Е, определено той поражда тревоги и се питаме дали няма да бъдат необходими нови ресурси. Е, пита се дали регламентът за пристанищата въобще ще упоменава минималните стандарти за безопасност. Знам, че социалните партньори се занимават с тези въпроси, но има определено основание да се настоява за общ минимален стандарт на безопасността. Е, в регламента този въпрос не е разработен според мен достатъчно. Да, въпросът е по-скоро политически, отколкото експертен но е, тук възниква въпроса дали има смисъл от такъв един регламент е, при тези обстоятелства. Благодаря. И ще гласуваме през декември. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за много интересното изложение. Е, и както други. Аз, аз тук съм, аз съм от Великобритания, остров, много вода около нас. Е, е, така че определено признава се, че в проблемът за е, злополуките и инцидентите по е, море е, е много сериозен. Аз имам опит от авиацията и въздухоплаването и знам и колко сериозно се гледа на тези неща там. Чисто организационно-техническа гледна точка в мореплаването това може би е по-трудно осъществимо, но ние трябва да продължаваме да упражняваме натиск върху държавите членки е, да веждат сериозно законодателство и да следят е, за неговото спазване. Е, много е трудно понякога буквално да се стигне до дъното на нещата при една морска авария. Парламентът, е, уверявам ви, е, инак е, стои зад, зад вас. Да се надяваме, че нашия доклад ще бъде добър и ще даде добър стимул на законодателя, без да се стига до свръхрегулиране, разбира се. И накрая възниква един проблем. Повдигнахте въпрос за директивата за сярата. Е, е, ние общуваме с представители на отрасъл на морския транспорт, на вакансионния морски транспорт. И, и възникна проблем. И аз а, е, а, се обърнах и към следващото холандско председателство на съвета по, по този въпрос, което определено проявява интерес към морското дело. А, и възниква едно противоречие. Имаме директивата за сярата и и възникват проблеми е, е, за възможности да се закупи оборудване като е, скрубери. Но и има нещо друго за сроковете. Доколкото разбирам, американците са въвели мораториум за екипирането на плавателните съдове с такива газо, газоочистващи е, устройства. Но и в е, държавите членки е, е, към пристанищните комплекси е, имаме е, проблем, защото кораби, е, приставащи в определени пристанищни комплекти, е, комплекси, оказва се, не могат да постигнат съответствие с директивата за водите въпреки че са оборудвани с скрубери по директивата за сярата. И това, това поражда такива едни е, ненужни проблеми за, за един много сериозен отрасъл, който не би трябвало да бъде възпрепятстван. Така че е, вашата агенция би трябвало да, да координира между държавите членки и различните пристанищни власти, е, е, за да се преодоляват такива противоречия. Аз се надявам, както казах, холандското председателство проявява интерес да работите активно с него. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Благодаря ви аз. Високо ценя вашето участие днес тук и, и бих искал да се възползвам от възможността да ви поздравя за е, мащабната работна програма на вашата агенция. Аз имам е, въпроси за новите въздухоплавателни технологии, за не, нали, безпилотните е, летателни апарати. Аз съм докладчик Сянка по този въпрос. Та, въпросът ми е, е какво се нужда, от какво се нуждаете вие е, от нас, от европейските институции, съответно правомощия, да, да, да бъдете овластени, да наблюдавате и регулирате тази област за непилотираните летателни апарати и конкретно в тази връзка какво очаквате от нашата комисия? Благодаря. Госпожа Тейла. А, да, благодаря господин Кели за вашето изложение. И, е, имах намерение в Лисабон да, е, да, да, да, да пристигна да ви посети през лятото, но, но бях възпрепятствам. Надявам се все пак да се видим и в Лисабон. Преди няколко години парламентът възложи допълнителни отговорности на вашата агенция по предотвратяване на замърсяването от мазутно-газови горивни инсталации. Сега бих искал да чуя в тази връзка какъв е териториалният ви обхват е, специално за е, е, плавателните съдове за лично ползване. Разполагате ли с достатъчно ресурси да обхванете териториално нали, цялото ви поверено мореплаване с оглед на тези горивни инсталации? Благодаря. Изложението на изпълнителния директор беше много, много изчерпателно, много интересно и аз ви благодаря, господин директор. Вие, между другото, споменахте в експозето си въпрос въпроса за цифровизацията на, на портовете, на, на, на летищата. Да, много, много интересен въпрос. Е, но е, нека кажа в тази връзка, че съжалявам, че не можахме да ви посетим в е, Лисабон. Та към въпросите. За обучението и професионалната квалификация на персонала на е, мореплавателните съдове, имате ли някакви намерения да подобрите обучението, е, имайки предвид, че повечето от е, инцидентите по море е, в крайна края ще се свеждат до човешка грешка. Особено е, вакансионните е, плавателни е, съдове набират персонал от трети страни и това поставя е, уместни въпроси за тяхната професионална квалификация. Имате ли възможност е, да се самосезирате всъщност по, по този кръг от въпроси? И след това за бежанската криза. Бихте ли казали малко повече за сътрудничеството, за е, синергията, която е, осъществявате, да кажем, с Фронтекс? И накрая споведахте териториалния си обхват Бихте ли пояснили малко още Да ни кажете малко за сътрудничеството си е, с държавите членки в е, архипелага Мадейра и как е, териториално обхващате този архипелаг. Питер Фондален. Благодаря, господин председател. И това е една тема, в която екипа на Юнкер е, все още не прави достатъчно, а именно е, агенциите. Половината от агенциите са засегнати от е, това бездействие. Много агенции има, без които можем да преживеем. Това обаче не се отнася до ЕМСА. Преди три години с Дирк, Дирк Штеркс и е, бях в Лисабон и на място видяхме, че наистина ЕМЗА има смисъл. Това стана ясно и от днешната презентация. Това е една агенция, която е доказала своята полезност. Имам конкретен въпрос началото говорихте за анализ на авариите и происшествията, споменахте 99 е, такива случаи. Е, това е доста. Имате ли други? Този списък е, увеличил ли се? Чуваме за допълнителни такива злополуки и аварии в, по море. Бихте ли споменали някои такива и бихте ли казали каква е ползата и на практика как, как, с какво са допринесли тези анализи на авариите и происшествията. Е, може ли, благодарение на резултати от този анализ, да се предотвратят е, такива е, происшествия? Просто има ли статистика, която сочи, че след такъв анализ са намалени, е намалял броя на авариите и происшествията по море? Е, проблеми при е, е, акустиране, при тегляне на буксир. Това могат, в такива случаи могат да се бъдат привикни све, сериозни аварии и наранявания на, на, перс, на екипажа да кажем, от тегличите, въжетата затегляне и така нататък. Бихте ли казали нещо по този въпрос? Благодаря, господин председател. И аз благодаря като немски депутат е, които е, Емза отговаря за две морета, които засягат Германия, именно Балтийско и Северно море. И е, въпросът за нас е от е, централно значение. Разбира се, ударението трябва да е върху превенцията, защото в нормалния морски трафик е, изхвърлянето на сантинни води, баласни води или е, изпомпването им, това е също централна тема. Това, че се въвеждат нови технически съоръжения с тази цел, това е чудесно. Спомням си 70, 87 е, с какво каква техника работехме, колко време е минало тогава. Но сега при имам е, в Германия е фирми, холандците също е, такива фирми, които имат съответно техническо заоръжение, но вие имате ли връзка с тях и когато се случи до някак, някакво происшествие по море, с някакъв последствия Имате ли начини да, да откарате даден варирал кораб до пристанище или той остава в открито море и, и съществува опасност да, от, да кажем, петролен разлив или нещо такова? Имате ли превентивни действия в това отношение? и е, не е, безпилотните е, съоръжения също са средство, но във връзка с Галилео, ако погледна, ако си помисля за руските танкери, броя им на, на двете е, е, тесни места, Гибралтар и Босфора, е, би трябвало да се работи е, особено, с особено е, усърдие превентивно. Благодаря. Е, сега аз също имам два кратки въпроса. Първо, знаем, че е, е, Мазута е тежък, сериозен проблем в мореплаването. Кога, бихте ли могли да се увържете с отговор, кога ще бъде забранен преноса? Става дума за всякакви танкери, но особено мазута. Тук е, се разиграват огромни суми, но ако бъде забранен е, превоза на, на този суровина, ще, е, е, екологията и здрав, човешкото здраве ще, се, ще имат огромна полза. И второ, е, случая в Фламиния, злополуката е, бе обсъждана тук много нашироко и то защото най-близкото пристанище не можа да окаже помощ. Кораба трябваше да бъде теглен на буксир няколко стотин километра и което означава е, в случая, това беше случай, в който беше очевидна нуждата от е, е, взаимопомощ. Достатъчно полуки ли извлекахте от аварията с Фламиния? Thank you very much, uh, Mr. Chair, and uh, thank you very much uh, for the Благодаря, благодаря на депутатите, като че ли доста въпроси се събраха, времето ми е ограничено, ще се опитам да е, видя какво е, ще мога да как да се справя с този дълъг списък. Във всички случаи, е, разбира се, ще ако не сте получили отговор, можете да ми изпратите имейл. За персонала, човешките ресурси. Когато през 2013 комисията излезе с решението, започнахме с намаляване на числеността на персонала, защото беше ясно, че колкото по-рано се съобразим, толкова по-лесно ще успеем да постигнем тези 5% намаления. Имаме много експерти, които, чийто опит не може да бъде е, заместен с е, еднократно наемане на експерти отвън. Е, ако, особено ако искаме да предоставяме високото ниво на услуги, които ние предоставяме. За това се опитахме да преразпределим персонала, да направим реорганизация, за да посрещаме по-добре и изискванията на хората, с които работим. Сега всички агенции се оплакват от това, че още 5% намаление на персонала трябва да постигнем. В е, Дъблин преди един месец е, обсъдихме проблема. Казано ни беше, че може би ще има някакво отлагане, е, че срока ще е 2020, но нямаме още потвърждение. Опитваме се да се подготвим за 2018. Това означава да освободим 7 поста в агенцията, което ще повиши нашите предизвикателства. През цялото време получаваме все нови е, заявки и искания от комисията, от различни генерални дирекции за подкрепа. Генерална дирекция околна среда искат от нас да осъществяваме контрол и така нататък с е, което ние се сблъскваме с огромни предизвикателства. Определено не ни достига персонал. Нямаме специалисти за безпилотните летателни средства, например. Имаме сега един обявен конкурс, ще види, е, предложение. Ще видим дали ще получиме финансови ресурси за проекта за безпилотни средства и тогава ще видим. Също базата данни за инциденти, тя е сходна с тази на въздухоплаването. Само двама души работят по нея и ако трябва да се извършва по-сериозен, задълбочен анализ на инцидентите, двама души не могат да се справят. Според мен е много по-важно е да може да се осъществява именно този анализ, за да имаме и превентивна дейност. В момента реагираме постфактум. Това са основните предизвикателства по отношение на персонала. А, що се отнася до околната среда, както казах, работим много с Генерална дирекция околна среда. Те са изключително доволни от нашето сътрудничество. Създадохме системата ТТСС за мониторинг на сярата и други. Надяваме се до 2016 да можем да създадем инвентарни е, листове с всички е, договори, които влизат, е, извинявайте, доклади, които влизат в системата. 16 000 са инспекционните заключения за сега влезли в тази база данни. Много малко са нарушенията всъщност на директивата за срядата, по-малко от 2% и голяма част от тези нарушения са по-скоро чисто административни, а не нарушения за състава на горивото. По-скоро не спазване на административните процедури. Непрекъснато работим за подобряване, за обучаване на контролиращите и за повишаване на опита на страните членки, за да могат те по-успешно да се справят с това предизвикателство. Е, регулярен е обмен на информация за съответните органи е изключително важен. Ние го правим. Въпросът с бежанците. Той разбира се е от приоритетно значение и за комисията, и за политиците. Над 800 000 души са минали по море тази година. И е, ние работим в сътрудничество с Frontex от 2013. Подаваме им информация от наблюдението на морското пространство и е, морските ни граници. Сега излязохме с предложение за подобряване на възможностите ни за мониторинг с безпилотни въздухоплавателни средства, сателити, наземно разположени наблюдателни системи. Но има още бели полета. Нямаме е, непрекъснато наблюдение с сателит на границите нямаме възможност да установяваме посредством радари малките съдове, ние подаваме информацията на еврозона и на страните членки, също така както и на фронтекст, за да могат те да реагират. Обяснили сме им къде са ни проблемите. Що се отнася до а, старите съдове за иземване на нефт от водата, казах, че сега ще предоставим един кораб и за Канарските острови и Мадейра. 2016 ще се случи това. С наличните финансови средства около 160 милиона за период от 7 години за тази дейност, няма да можем да наемаме каквито и да било допълнителни съдове. Стигнали сме границата. Също така трябва в, те, с тези средства да се занимаваме и с инсталациите за нефти и газ, да осигуряваме и безопасност – е, при инциденти с такива инсталации стискаме палци да не се случи нещо такова. Над хиляда е, нефтени или газови платформи има е, в наши води. Имаме резерви на три места в, с цел, т.е. на две места и на трето място също с агенти, които можем да използваме вещества в случай на инцидент. В Норвегия също има подобни запаси, създавани от самата индустрия. Също така се опитваме да е, наемаме е, по чартър е, самолет, който да разпръсква такива вещества, но за момента не сме успели е, да го направим. Около 6 милиона са средствата, с които разполагаме за подобна дейност за целия период. Това е много-много ограничена сума е, в случай, че нещо се случи. Големия руски траулер, ако помните, там се получи изтичане на мазут от по 1,5 км и 40 милиона струваше операцията само за този съд. И не беше и кой знае колко петното. А ако ставаше дума за голям съд и това, което се случи в е, Мексиканския залив, там вече става дума за милиарди. Обучение. Няколко думи. Предоставяме обучение не за хората, работещи по море, но по-скоро за съответните власти и персонал от трети страни. Два проекта имаме е, с е, страни от Северна Африка, от Марокко до Йордания и също за Черно море. Там също работим по един проект. Те ще ще приключат и двата проекта следващата година, 2016, но е, договаряме се сега с съответната генерална дирекция да продължим, за да могат страните да имат е, капацитет да постигат изискванията на Европейския съюз, включително и за е, защита на околната среда. Затова работиме и с европейските страни, които са по Средиземноморието и по Черно море, за да можем максимално близки контакти да осъществяваме. Виждам, че времето ми напредва и какво мога да кажа за бежанците сега. Много големи предизвикателства. Знаете за инцидента с Фламиния и колко неприятни последици имаше той. Влязохме във връзка с всички страни, членки, с службите на комисията и проведохме една симулация по този проблем. Реформулирахме насоките си за страни членки как да реагират в подобни ситуации. След време ще направим още е, едно обучение и симулация, така че ще видим дали е необходимо след това, дали ще е необходимо да мислиме и за реф... прередактиране на текста на директивата. В близките години ще има и по-точни е, инструкции за страните членки как да реагират в такъв момент. Говорихте също и за капацитета ни за мониторинг. Всички е, ни съдове, е, търговски съдове и риболовни съдове, които извършват дейност на, е, в европейски води, се наблюдават от ЕМСА. Ние ги виждаме, знаем къде са, откъде идват, каква стока носят, на къде са, на къде отиват и така нататък. Дали също така получаваме информация и на между... от международни източници е, посредством сателит. Е, сме в състояние да наблюдаваме цялата морска флота по света. Сътрудничим си, например, за Аталанта в областта на Африканския рок. Е, там е, им подаваме също информация за търговските съдове в района. Искаха ни също евентуално дали можем да подадем информация за Гвинейския залив. За сега още не е официално получено искане за такава информация. Зададохте въпрос за мазута. Не мога да гадая, но смятам, че в бъдеще ако така следиме новините и това, което е, чуваме и редим, е, четем всеки ден по е, списанията, свързани с морския транспорт, все повече се преминава към по-чисто гориво. Втечнен природен газ, биогорива, метан Тоест, морската индустрия знае, че в бъдеще ще трябва да се съобразява не само с изискванията на Европейския съюз, но и с изискванията на Международната организация по мореплаване. И е, смятам, че в бъдеще все по-малко ще се използва мазут като гориво. До 2025 считам, че ще се използва по-малко е, мазут е, в мореплаването, отколкото новите зелени е, горива. Ами аз преди 10 години чувах съвсем същия отговор, но той става все по-верен отговаря. Благодаря. Yeah. Okay. Yeah that was not micro. We know in 2020 there is a discussion about that. So thank you very much. Знаем, да, е, през 2020 предстои дискусия по тези същите въпроси. Благодаря ви за това, че се озоваха нашата покана и довиждане. Uh, would you please stop your talking or leaving the room? Моля, който желая да напусне залата, да го направи тихо. Ja, wir kommen zu unserem nächsten Tagesordnungspunkt. Така, стигаме до следващата точка от дневния ред, а именно to Tourism Task Force. Работната група по туризма и наш гост е генералният секретар на организацията, Националната организация за туризъм към ООН, господин Талеп Рифай. Добре дошъл сте сред нас. Преди да започнем, бих искал да приветствам групата наши гости, които участват днес е, и ще присъстват в нашето заседание. Това са журналисти от Унгария. Добре сте дошли сред нас. Приветствам най-сърдечно генералния секретар на Световната организация по туризма на ОНЕ, господин Рифай. За първ път сте тук в нашата комисия ние с вас сме се срещали е, в други обстоятелства, но за първ път сте тук. Е, отдавна е, готвим този разговор, така че се радвам, че най-после имаме възможност да го проведем разговора с вас е, се, с ударение върху е, работата на тази работна група по туризма, която бе е, създадена в рамките на предишния парламент и тя има особен интерес. Тя включва хора от различни политически групи, които проявяват интерес към туризма. Ние сме комисията за транспорт и туризъм, между впрочем. Парламента Междувременно е приел редица резолюции на тема туризъм. Не най-малко маловажно, това на нашата колега Изабела Белмон, Демонте, която специално се занимава с предизвикателствата на туристическата индустрия в Европа. Е, като е, целта е да запази значимостта си е, тази индустрия в Европа и да се засили, ако е възможно. Но Европейския съюз в това отношение няма е, правомощия, кой знае какви правомощия, нито се търси хармонизация, по-скоро това са правомощия на държавите членки. Е, изисква се общ подход при е, продаването, маркетинга на, на туристически продукти в е, Европа по отношение на трети е, държави членки. В последните години пазара на туристически продукти преживява революция, цифровото развитие на пазара и е, от, по, се отрази на поведението на, на, тури, на, на е, клиентите. Новите предприятия, е, нови предприятия е, изникват е, и тласкват е, стари структури, е, устойчивост, е, много образие на предлагането и достъп са темите, които ни занимават особено. Сега очакваме от вас едно кратко въведение, след което ще имаме възможност за дискусия. Имате думата. So much, Благодаря ви, господин Кремер. Всяка наша нова среща е удоволствие за мен. Наистина за мен е голяма радост и чест да разговарям с вас днес. Много познати лица в залата. Винаги се радвам да ви видя отново. Благодаря също така особено на господин Оли. Винаги ви моля да ми простите, когато неправилно произнасям вашите имена но, но той положи толкова много усилия за организирането на това посещение. Госпожа Клаудия Капардел, благодаря и също лично. Е, едва тази сутрин се запознахме. Очаквам е, по-нататъчни ползотворни контакти. Уважаеми е, госпожи и господа, членове на парламента, на комисията по транспорта, тук виждам в залата представители на, на туристическия отрасъл – Организацията на ОНЕ за пътуване и туризъм е, се радва особено на контактите си с Европейския парламент, с Европейския съюз. Е, позволете ми да е, дам някои фонови данни. Надявам се, господин председател, да общуваме активно по-нататък. С е, нощи, ако сте чули новините от Калифорния, пък и всеки ден по света, новините са пълни с е, помрачаващи е, ежедневието ни, надеждите ни, обезсърчителни, ужасяващи новини. Надявам се до края на своето изложение да хвърля известен лъч надежда. Е, наистина, време е всички да, да, да заработим заедно, за да изградим е, едно по-добро, по-добро за всички бъдеще, за нашето общество. Основа на социален напредък, е, всеобщност и права, мир и права на човек. И това са поначало идеалите на ОНЕ. Днешните терористични нападения по света е, сочат, че това е световна заплаха, с която можем да се справим само общо. Никога не можем да се справим с тези тъмни сили сами. Това не е проблем само на Франция, на Турция, на Русия или на Египет, на Тунис, на Тайланд, на която и да било друга част от света пряко засегнат. Е, всяко такова посегателство е посегателство срещу всички ни. Предизвикателството е световно и трябва да бъде преодоляно с световни действия. Това трябва да го имаме предвид и да го претворяваме в действие. Когато, е, която и да било част от света, по каквато и да било причина е в тежко положение, трябва да и се притечем на помощ. Защото утре ние можем да сме в същото положение. Второ място. Беженската криза отново може да бъде решена само чрез солидарност. Европа бързо се пробуди, прогледна за този проблем, за това предизвикателство и вие съвсем правилно стигате до извода, че сам никой не може да се справи. И трябва да хармонизираме политика, подход и да се придържаме към принципите си. На трето място. По-настоящем, е, е, ваши представители, колегите във Франция, е, представители от цял свят заседават в Париж по въпросите за климат. Надеждата е да се стигне до историческо споразумение. И тук отново успехът е, разчита на единодействието. Виждате, по всички тези пунктове изводът е един и същ. На четвърто място, огромно е влиянието на технологиите върху нашия живот. Господин председател е току-що на, на, намекна нещо. Аз ще се върна на този въпрос също. Променени са, така да се каже, правилата на играта. Европа трябва отново да отстоява лидерските си позиции в това отношение е, това, че можем да общуваме мигновено и ежедневно, да следим събитията по цял свят ежеминутно, се, се дължи на, на новите технологични постижения. И на пето, не последно място, економическите предизвикателства все още не са преодолени. Има економическо оживление, но то е без заетост Светът все още трябва да създава особено възможности за младежите, за жените. Е, липсват възможности за трудова заетост и така се застрашава бъдещето на цяло поколение. Защо всички тези въпроси са важни? Защо те би, имало, би трябвало да имат значение за вас, за Европейския парламент? Защото е, смея да твърдя, Европейският съюз, вероятно, е едно от най-великите постижения на човечеството. Е, вие сте част от Европейския съюз и може би не си давате сметка за това. Е, но ние отвън е, гледаме на Европейския съюз като на лъчна надежда, като на пример за онова, което целият свят може да бъде утре. И не бихме искали Европейският съюз да се обесърчава от е, е, поредните предизвикателства. Вчера еврозоната, днес шенгенското пространство. Е, моето присъствие тук днес е особено важно, смятам, е, с посланието ми. Е, е не ни разочаровайте в нашата надежда. И предизвикателствата наистина са големи, те са безпредседентни, е, но има и много причини за оптимизъм. Светът никога не е бил по-добър. Дръзвам да го кажа. Е, нека е, видим нещата по-широко, независимо от днешния мрак, който настава, но трябва да си дадем сметка за огромните постижения през последните 50 години. Е, не искам това да става политическо възвание от моя страна, но той има отношение към туризма е, и аз е, много се гордея, че представям туризма. И туризмът расте. 6 поредни години в световен мащаб туризмът показва тем 4,5-5%. Туризмът е вече част от нашата култура, то, не е, той, той, той е част от нашето ежедневие. Това не е, е просто един от водещите економически сектор. Миналата 2014 година повече от 1,1 милиарда души са прекосили международни граници. Значи има, има хора, които ежегодно пътуват, прекосяват националната си граница. Това определено е революция. През последните 9 е, месеца, първите 9 месеца от 2015 е, година се е, отчитат още нови 4,3% растеж. И ние се радваме на тази тенденция, особено в Европа. Но повече от тези данни, е, по-голяма по важност е, има въздействието на туризма е, по места за укрепването на мира, за преодоляването на стереотипите. Човек не може да мрази някого, когато е посетил дома му, опитал е гозбите му, слушал е музиката му. Аз се чувствам по-добър човек, защото съм пропътувал света. Е, пътуванията е, ви обогатяват е, и ви правят по-добри. 580 милиона туристи са посетили Европа през 2014 година. Също така много са хората от Европа, които посещават други места по света и растежът продължава през 2015 година. Макар и да е все още рано да се оцени пълното въздействие от последните събития в Европа върху туризма, нашият опит сочи, че е, техният ефект е нетраен. През последните десетилетия, например, само три пъти сме е, отчитали спад е, е, на международен туризъм, особено към Европа. Първо, след септемврийските нападения през 2001 година в Нью Йорк, след това 2003 поради SARS и а, последно време в е началото на економическата криза 2007-2008. Сигурността в никакъв случай не бива да се използва за претекст да се спират хората да пътуват, да, да се сее паника и страх. Понеже накрая, край на тъкмо това е целта на терористите. Те искат да престанем да пътуваме, да престанем да живеем, да, да, да, да престанем да се радваме на живота. А туризмът проявява цялата красота на живота ни, красотата на нашето многообразие, красотата на, на, нашите, на нашата хуманност. Е, и Европа трябва да стане лидер в три основни направления. С това и ще приключа. Е, да, лидер, защото Европа наистина губи пазарен дял е, пред други части от света. Европа до към 2030 година ще има само 40% от общия брой е, пътувания. Но това няма да бъде, макар и относително намаляване, абсолютна загуба, защото непрекъснато расте е, абсолютния брой на пътуващите по света. 10% от, от цялата заетост по света е от туризма. 90%, 10% е от туризма. Това е ценен отрасъл, който трябва да сподели успехите си с всички. Значи, три направления. Климатичните промени, знам, господин председател, как при, при сърце вие взимате тези въпроси. изменят на климата е в центъра на нашите ангажименти. И е, туризмът е, не е въпрос за това дали е справедливо или не, а правилно се сочи като един от замърсителите 5% от въглеродните емисии се падат на туризм. Не са 20, не са 30, но и 5% са много. И ние трябва да покажем на света, че можем да сме лидери в това отношение. Ние работим по много проекти от енерги... в енергийната сфера, например, без растеж, е, разбира се, никога няма да постигнем решаване на проблемите. Е, растежът не е враг. Растежът е наш приятел. Можем да решим това предизвикателство. Устойчивост от една страна, растеж от друга. Те не се изключват взаимно. На второ място, Европа трябва да поведе в предприемчивостта и конкурентоспособността. Технологиите променят правилата на играта. Наречената е, економика на споделеното променя из основи економиката. В Барселона да вземем, в Нью Йорк. Две трети е, от нощувките е, се реализират по този начин. На размяната пряка между потребители и доставчици. Е, сега знам тук, че регулирането е, не е особено популярна дума, поне сред някои от вас, но трябва да се регулира до някъде и този отрасъл. Най-малкото да се осигури равнопоставеност, безопасност, е, хигиена. хората, хората, хората са готови да отворят вратите на собствените си домове, дори да, да готвят за, за гостите си, господин председател. Тук можем да си поръчаме за 8-10 души прекрасен е, е, обяд по класически германски рецепти. И затова ни трябва да ходите в туристическа агенция, просто може да, да, да се обърнете към домакина. Е, знам, че по-нататък, ако говорим за границите, е, знам, че въпросът е деликатен и щекотлив. Обаче, моля ви, не затваряйте границите си. Е, е, не можем да си позволим да жертваме едното в името на другото. Свободата, човешките контакти в името на сигурността и разбира се обратното. Но моля ви, не затваряйте границите си Не може да се харчат толкова пари за популяризиране на една дестинация. Европа харчи толкова много пари да каже на целия свят, елате, елате в Европа. И след това изведнъж да рече, не, не идвайте. Трябва да осигуряваме е, сигурност и безопасност. Това трябва да става умно, интелигентно, така че да не убием един цял отрасъл, който уж се опитваме да защитим. Така че сигурност от една страна, между човешки и други контакти от друга не се изключват взаимно отново. Ето това е, господин председател. Отново нека ви кажа, Европа за нас е образец. И аз много се радвам на тази възможност, която ми давате да разговарям с вас. For your wonderful speech. And now we have a discussion. And the first... А сега да видим. Нашия колега, председател на работната група за туризма, фактически той организира днешното е, ваше посещение. Сега ще му дам думата на колегата да е, е, разговаря с вас. Благодаря, господин председател, на унгарски. Tisztelt főtitkár úr, tisztelt bizottság, Én tegnap reggel óta programról programra. Е, от вчера сутринта, да, е, е, да, да ви кажа, седя заедно с генералния секретар, разглеждаме различни програми и трябва да ви кажа, и за миг не изпитах скука. Прекрасно е да го чуеш, да, да говори за туризма, защото за него това не е поредния е, е, експертен въпрос за един и друг економически отрасъл. Не, за него това е мироглед. Е, това е начин на живот. И той желая туризмът да подобри благосъстоянието на много и много хора. И аз искам да му благодаря за това, че прие поканата ни днес. Той за втори път, втория му мандат всъщност, но за първ път ни посещава в Европейския парламент. Надявам се не и за последен. Защото днес аз бих искал да обявя една инициатива, за която се надявам да ми подкрепите. Да помолим Мартин Шулц, председателя на Европейския парламент, да включи е, е, е, е, споразумение за сътрудничество между нашите две организации. Значи има аналогични споразумения с други организации, но, но е, нито едно такова е, между Световната организация за туризъм и, и Европейския парламент. Но някои хора смятат, че всичко това не е особено важно. Тероризмът не бил по-важен от законодателството. Но след разговорите ми с генералния секретар и, и когато той а, а, ми разясни колко много може да бъде постигнато и колко може трябва да бъде направено в туризма, аз а, мисля се убедих, че си заслужава да приемем предизвикателството. Все така да укрепваме европейския туризъм. и въпросите за туризма да присъстват повече в работата на Европейския парламент. Тук понякога в нашата комисия е така, но в парламента като цяло, струва ми се, се проявява по-скоро склонност да се възпрепятства туризма. Туризма да бъде е, изтикан на заден план, вместо да му бъде помогнато. И тук има колеги от отрасъла, И, и значи, отрасълът желае да, да ни партньорства. Ние още повече, ако е, желаем Европа да остане първа водеща туристическа дестинация, трябва да си подадем ръка. А ясно е, туризмът създава работа, привлича богатство, инвестиции в Европа. И ние не бива да пропускаме тази възможност. През последната година и половина се натъкнах на много примери за пречки пред по-нататъчното развитие на туризма. Така че трябва да мислим за, за действия, които да противодействат на, на тази тенденция. Отвъд стените на тази зала. Благодаря е, е, за това, че все пак успяхме да, да организираме тази среща. Благодаря на колегите, на Клаудия, е, на всички, които са готови да подадат ръка на туризма. да поставим началото, значи, на един такъв процес е, на сътрудничество, бъде оформен чрез е, споразумение. Надявам се да ме подкрепите в тази моя инициатива. Да ми съдействате през е, идната година. Благодаря на Петро Орто Карло Карацта също от генералната дирекция. Вчера вечеряхме заедно. И си дадохме дума през идната година комисията да е по-активна по отношение на тероризма. Сега някои от колегите. Луис де Грандес Паскал има думата. Благодаря. Добре дошъл на господин Рафай. Е, изказахте много добри е, е, пожелания, които за момента, за съжаление, може би не можем да споделим. И аз имам известни надежди, но имам и притеснения относно всичко, което чух. Но е, важно е да почнем. Е, член 195 от е, договора ни дава едни много сериозни правомощия които имат отношение към живота на цялото общество. туризмът е толкова важен, че той излиза над е, рамките на законовите разпоредби. Е, когато прелее водата, тя трябва да има начин да бъде овладяна и комисията ни също трябва да има начин да не излиза извън прерогативите си. Това, което туризмът може да направи, е да ни позволи да излизаме вън от тесните граници на правомощията си. Ние искаме е, да споделяме всичко, което сме в състояние да направим. Туризмът и това, което се случи в Барселона, също ни показа как максимално можем да се възползваме от възможностите, които дава туризма. Младите хора искат непрекъснато да пътуват, да стигат до други страни не винаги обаче там, където те намират е, подслон, е, собствениците плащат данъци, така че трябва да има регулация. Porque los nuevos ricos chinos son los que están efectivamente comprando, porque tienen capacidad adquisitiva. Сега е, се налага все повече да се обръщаме примерно и към Китай. Е, хората, които предоставят туристически услуги, знаят, че имат голям клиент в тяхно лице. Туризмът може да е, служи като модел за свързване на хората и не бива да губиме този въпрос. Възможност. Казахте, че нашия пазарен дял от туризма ще намалее, но все едно тук ще идват милиони. Ние трябва да се грижим за туризма. Трябва да има правила, но също така трябва да можем да преодоляваме ограниченията, за да можем да споделяме ценностите, достиженията на економиката и на културата. Благодаря. Клаудия Табате. Благодаря. Добре дошли. За нас е огромна радост да ви посрещнем тук. Туризмът в Европейския парламент не е забравен. В рамките на нашия мандат, в нашата парламентарна комисия, Мнозина от колегите се занимават с тази тематика във всички политически е, групи. Ние създадохме една специална група от 140 депутати от всички е, политически групи и представители на почти всички парламентарни комисии. Защото туризмът е, има отношение не само към тази на нашата комисия и към всички останали, които взимат решения потенциално отнасящи се и до туризма. Индустрията на туризма се нуждае действително от хора, които обичат тази дейност. Тя е економическа дейност, но и социална. И затова искам да задам един конкретен въпрос. Ние се опитваме да разгласим колко важен е туризма за Европейския съюз. 2018 извинете, ще бъде годината на туризма и културното наследство. Евентуално ООН ще провъзгласи 2017 за година за устойчивото развитие. Това е много добре. Може ли да ни кажете нещо повече за тази инициатива? И също така, е, Бихме искали да получим и вашата подкрепа за обявяване на година на туризма. Ние ще го подадем като инициатива но ще има нужда да имаме подкрепата и на страните членки, и на всички Говорихте за проблемите, създадени от терористичните атаки и сигурността. Разбира се, сериозно сме засегнати, но всичко, което казвате е вярно. Обаче аз се питам как ние, като представители на страните членки, е, можем да обясним на хората, че е, туризма не бива да бъде засегнат от е, проблемите за сигурност, свързани с е, атентатите. Опитвахме се да обясним подобни е, и да подадем подобни аргументи, когато ставаше дума за облегчаване на визовия режим, но всеки, тер, всяка терористична атака е, отнема част от желанието на колегите това да се случва. И също така засяга връзките и културните връзки между народите. Спожа Еванс. Thank you. Um, and thank you very much for a very powerful and... Благодаря. Благодаря за много интересната и вълнуваща реч. Искам да коментирам конкретно думите ви за това колко важен е Европейския съюз на световно ниво. Аз представям, представям Уелс в Обединеното кралство. Сега ще има референдум за членство в Европейския съюз и социалните проучвания показват, че по-голяма част от хората искат да останат в Европейския съюз. Ние даваме така практически разумни аргументи за това, но ни липсва страстта на убежденията, която вие ни показахте днес. В е, Уелс за нас е, е безспорно колко важен е туризма за изграждане на економиката. През 2016 е, започнахме да развиваме и е, туризъм на приключенията съвместно е, с университетите. При нас природата е прекрасна за всякакви дейности на открито. Имаме и интересно културно и езиково наследство. И за нас именно това са елементи на устойчиво развитие на туризма. Това не бива да се забравя. Може ли да ни дадете е, примери за това как сте включили е, политиките по отношение на климата в е, ваши инициативи за туризма? И също така, как могат да се гарантират социалните интереси на хората, които работят в тази област? Имат добро обучение, нормални надници, добра подкрепа за дейността си? Петър Лундин. ordet eh, och välkommen hit, eh, Благодаря, Разбирам, че в Европейския съюз има различни мнения по този въпрос. Някои смятат, че е, се проваля политиката на свобода на движение, търговия и така нататък. Но и в крайна сметка имаме в момента едно бюрократично е, чудовище. Амбициозни, амбициите са е, изкривиха цялата картина и това е сериозна грешка. За момента туризма остава извън сферата на, на е, така, обсега на Европейския съюз, остава си национален е, приоритет, защото не Европейския съюз решава къде искам да отида, къде да е, пътувам. Е, Имаме хора като Ричард Бърнс. Има места, аз не отивам някъде, просто защото в Европейския съюз ми каза, че там е добре да се е, е интересно място по посещение, просто където мен ме интересува. Европейски съюз е интересен обект за туризъм общо, но защо държавите членки не могат да се ползват от туризма, да развиват туризма и да да кажем, страни като Гърция, трябва да не забравяме специфика на, на страните. Например, отиваш в Испания заради слънцето. В Швеция отиваш, е, за да се радваш на тишината, на тези огромни празни пространства, достъпа до е, природата. Така че не смятам, че Европейски съюз трябва да навлиза в тази територия, да се намесва в тази територия. Благодаря сега, Клун. I'll, I'll go this side, I think. <laughs> oh, this one is on, yeah. Okay, thank you very much and thank you for the... Благодаря ви много за вашето присъствие. Много беше вдъхновяващо това, което ни казахте и засилихте усещането ни за значимостта на този отрасъл в Европа, пък и за значението на Европа в международен глобален план. Изтъкнахте и предизвикателствата, свързани с изменението в климата, как те биха се отразили на по-бедните общности, които изцяло зависят от е, туризма за своя поминък. В този смисъл споделен на опит може да бъде наистина полезен. Ние си даваме сметка за това колко важен е туризма като економически, като генератор на приходи знаят ми връзката с Натура 2000, всъщност 8 милиона работни места, 6% от заетостта в, е, в е, Европейския съюз е, се отдава на туризма. И това са места, отдалечени от големите градове, Имам. направили сме много за тези, които желаят е, да бъдат близо до е, природата. Е, направили сме много за защитата на такива обекти. Това е важен фактор за нашия туризъм, именно природните красоти, пейзажите, защото те имат и социално измерение, защото те дават поминък на отдалечените райони това е важен аспект от економиката и възстановяването и в Европа. Е, интересно ми беше за това, което казахте за економиката на споделяне. проблемите, както казахте, няма да е, изчезнат само себе си, трябва да ги приемем и да търсим начин и да се справяме с тях. Всеки трябва да е, може да, да е, има право да прави своя избор, но също времено и традиционните доставчени такива услуги трябва да се борят с много бумащина, да се съобразяват с регламенти. Всичко това е проблем за нас, за да имаме равнопоставеност. Защото блокиране на различни е, сайтове, забраната е, им не е решение. В крайна сметка потребителите ще направят своя избор. Много от вашите е, думи се отнасяха до тероризма, това, което казахте за това, че затваряме границите си. От дискусиите, които следя, мисля, че затваряне на граници е твърде силно казано, по-скоро изграждане на, на структури за сигурност по границите, което е по-скоро е, с цел контролиране на влизащите към, в Европа, не обратното. Не можем всъщност да оградим Европа с е, една висока стена. Това са просто едни е, съоръжения за сигурност е, в отговор на това, на което сме свидетели последните години. Така, е, това бяха коментарите ми всъщност. Е, в крайна сметка благодаря ви много за, за е, това, че сте с нас и споделихте своя опит и за вашето послание, че туризма може да допринесе както за личното удовлетворение, така и за обогатяване, културното обогатяване на хората, обмяна на, на мнение, опит, кулинарен опит, начин на живот и така нататък. Мария Дапини. Благодаря, господин председател. Наистина много съм доволна, че сте тук. Аз е, съм привилегирована в това отношение, че, е, в смисъл, че ви познавам от 3 години и наистина съм очарована от е, това, което научих от вас. Преди 3 години имах честа да председателствам изпълнителния съвет, когато вие бяхте избран за втори път, за втори мандат и нас 100, над 100 от представените среди гласуваха за вас всъщност, е, е, така че това говори много за вас. Наистина е изключително ценен сте вие в едни избори, които бяха безпредседентни. Кандидатите, които не присъстваха при дискусията, няма значение, но сега искам да ви кажа, че всичките страни, които се изказаха, е, казаха, че вие сте идеалната личност за този пост. Господин Рефай, вие гледате на туризма с а, страст и като делова жена ще кажа обаче, че страстта не е достатъчна. Трябва и много добро разбиране, вникване в материята и едно добро разбиране на нещата между и е, добра координация между парламента и е, комисията, защото в е, екипа на господин Рафай има хора, които познавам, които са били министри на туризма. Това са много добре образовани хора, много квалифицирани и в този смисъл те знаят, че, че туризма е златна мина, която обаче за да се експлуатира трябва да човек да знае как да го направи аз бях докладчик е, по отношение на вът, за вътрешния пазар и е, наистина е, в мой доклад говорих за новите методи за рекламиране на туризма. Направихме много изменения към този доклад, които имат за цел да засилят отношенията между парламента и Световната организация за туризма. Просто защото общото прилагане на този опит, на двете опити на двете институции е от огромно значение, за да се гарантира растежа на, тази, на този отрас, отрасъл. Това не е някакъв сух а, бранш. А, това е една индустрия, която може да работи и за развитие на, на за каузата на мира в целия свят. Затова благодаря ви най-сърдечно и трябва да ви е, кажа, опита, който имате вие и вашия екип, би могъл да се е, разпространи в нашата парламентарна комисия, в е, парламента като цяло и всички членове на парламента би трябвало да ви подкрепят, за да можем да променим начина на мислене и опита ни това отношение. Трето, това, което казахте, а именно, че ние трябва да имаме водеща роля в това отношение и по-скоро транспорта, тази комисия. Наистина, бихме искали в областта на транспорта да, да имаме един европейски, европейска търговска марка, така да се каже. Някога аз бях министър в Румъния и трябва да ви кажа, че най-важното не е търговската марка, етикета, а всъщност да тази марка, нейното разпространение, нейното популяризиране и именно транспорта може да играе такава роля в това отношение. И нашата комисия би могла да насърчи, да, да стимулира много търговски, комерциални връзки чрез, е, да кажем, е, възможностите, които предоставя транспорта за връзките между Европа и Китай. Отново благодаря ви за всичко, което правите е, за разпространение и насърчаване на туризма в Европа. Благодаря, Клаудия де Монтеро. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário-Geral da Organização Mundial de Turismo и дали... Благодаря, господин председател. Аз благодаря на генералния секретар на Световната туристическа организация за това, че се отзва на нашата покана и е тук сред нас. Аз не за първ път е, го слушам, когато се изказва, е, винаги е, е вдъхновяващ в своите думи. Човек, който убеждава слушателите си с страст. И това, че той, че той е тук днес сред нас, мисля, ще съживи интереса на нашата комисия към туризма. Няма всъщност кой знае какво ново да добавя. Освен това, че от самото начало на мандата си е, ние работим за утвърждаването на туризма в Европа. Туризмът не е просто е, е, вакансионна индустрия, не е, не и поредния чисто и просто економически отрасъл. Туризмът има важно значение за изграждането на, на обществената сплотеност, за опознаването на хората по света, е, фактор за опазването на мира и, и разбира се на културното общуване помежду ни. И ако се опитаме по някакъв начин да регламентираме туризма на общоевропейско равнище, това не следва, че не зачитаме правомощията на държавите членки или, или на тяхното културно и, и, и нормативно а, право да, да, да устройват сами делата си. Но всъщност всички заедно, както казахте и вие, господин генерален секретар, бихме могли да помогнем на туризма е, да расте и да създава работни места и благосъстояние. Няколко въпроса, ако ми позволите. Първо, доста се говори е, за конкурентоспособността. Е, на, на економиката и на, и на този туристически отрасъл е, в частност. Има какво да направи Европейският съюз за това. Ние имаме доклад, който се занимава именно с въздействието на тази е, нова форма на економическа дейност чрез споделяне на лично имущество и нови и нови възможности, нови и нови стереотипи на, на стопанска дейност ще се появяват. Това е, това е неизбежно. Е, вие как се отнасяте, господин генерален секретар, към тези платформи? Как смятате, бихме могли да се възползваме от тях? Как биха могли те да съществуват е, успоредно с традиционните форми на дейност в туризма. И по какъв начин е, ще е, сътрудничи по-активно вашата организация с Европейския съюз. И тук нещо ново от вчера – във връзка с, с визите, с а, бюрокрацията. Сега установяваме, че правителството на Съединените щати смята да наложи още нови ограничения, включително пет държави членки, които са включени в програмата за безвизови пътувания до Съединените щати. Ние тук обсъждаме упростяване на визовия режим Е, в нашата комисия са внесени два доклада, посветени на този въпрос. Бих искала да чуя вашето мнение и вашия опит. Да, благодаря ви още веднъж и е, е, ви пожелавам да работите все така усърдно за туристическия отрасъл. Благодаря и за Пела Демонте. Благодаря, благодаря господин председател за това, че организирахте това много важна среща. И аз сърдечно приветствам господин Рифай. Тук а, говорим за туризма като европейска политика. И аз определено съм съгласна с казаното от Иштван за включването на, на някакъв протокол, за сътрудничество, не, не, нещо е, формално, т.е. да се официализират отношенията между е, двете организации. туризмът е, е източник на, на, на економическо благодействие, разбира се, но и е, той обогатява общуващите по този начин общества културно. Е, и съдейства за, за постигането на целите, които е, отбеляза генералния секретар. Но от друга страна, економически остава дума за растеж, остава дума за заетост. И, и е, туризмът може е, да допринесе за растеж и заетост и в най-затънтените места на, на Съюза. Как да, как да постигнем обаче това? Как да, да, да дадем свобода на, на туризма? Е, и, и при това не можем да разчитаме е, на отделни национални инициативи. И разбира се, качеството. Туризмът не може да, да поддържа конкурентоспособност просто по цена. Кой колкото по-ефтино, толкова по- повече клиенти ще има. След това има сериозно фрагментиране на, на правомощия в, в уредбата на туризма. Има най-различни агенции от, от е, е, множество такива туристически агенции по места и до е, Европейския съюз по вертикала. Много е трудно да бъдат обединени за общо действие. Освен това, вероятно напоследък бяха взети някои прибързани решения за сигурността с оглед на, на опазването на сигурността. Напротив, трябва да се упростява визовия режим, например. И мисля, парламента трябва да се изкаже категорично и специално по отношение на економиката на споделеното. И тук не става въпрос за нещо, кой знае какво ново. Всъщност, това е тенденция на, на засилване на неща, които винаги са съществували в е, економиката. И просто сега трябва да се търси равновесието е, е, условия на, на равнопоставеност трябва да има в отрасъла. Нали, трябва да се е, изравнят доставчиците на туристически услуги. Господин Теличка има думата. Благодаря за поканата, господин председател. Благодаря и за присъствието на нашия гост и за толкова интересните му обележки. Вие по някакъв начин навлязахте и в областта на политиката. Аз имам много специални спомени за взаимоотношенията ми с Световната организация по туризъм. по комунистическо време бях в една делегация, която трябваше да дойде на заседание, защото и ме пуснаха мене, защото ръководителя беше от е, тайните служби и трябваше да бъде някъде на по-важно място. А, ние сега често чуваме, че Европейския съюз не трябва да си пъха носа в работи, които са прерогативи на страните членки, включително туризма. И аз определено оценявам факта, че туризма в страните членки, в Европейския съюз се подкрепя от ред политики. Включително, примерно, политиката за защита на потребителите, възможността за закупуване на туристически продукти по интернет и така нататък. Транспорта, инвестициите върху, в европейските транспортни мрежи и свързването им, информационни бази данни, абсолютно безценна помощ. Европа е привлекателна, това трябва да е ясно, но ние искаме да привличаме туристи от цял свят. Примерно в Чехия идват туристи от 10 000 км разстояние и те биха искали да могат да комбинират това пътуване с посещения в други страни и да видят други неща. Ние не винаги си даваме сметка за това колко сложна е цялата тази индустрия. Много от колегите повдигнаха много удачни е, въпроси, е, но бих казал, че аз е, оценявам много високо и вашите заключения, а също и уводните ви думи. Какви са тенденциите, какви са политиките, каква е дейността, която има основна принос за привличане на туризъм в Европа? Ние трябва да сме наясно с това и да работим е, тези елементи да бъдат подсилвани. После трябва да сме наясно и е, къде бъркаме. Затова и бихме оценили високо вашето е, становище за това доколко координираме работи, е, координирано работим. Доколко е, добре сме представени, доколко действаме споено, доколко можем да се представяме в Световната организация за туризъм като институционалната координация, например, има ли нужда да се работи или смятате, че е достатъчно? Много ни е важно да имаме мнения отвън, защото ние обсъждаме тези въпроси тук. Госпожа Шуица. Епо. Želim se zahvaliti gospodinu Rifaju što je došao danas na naš odbor i zaista... Благодаря господин Рифай за присъствието ви тук. Изключително съм впечатлена от вашите думи. Ние трябва да работим за европейския туризъм, да останем водещи в е, света. Говориме за економиката, за споделянето, за новите технологии, за климатичните промени, но пред нас се очертава една голяма дилема – Сигурността, казахте, не трябва да ни спира да пътуваме, но сега това е проблем. Надяваме се, че за бъдеще той ще се реши, но сигурността е проблем за туризма. Казвате, че той е, осигурява 10% от БВП в Европа. В Харватия е, дялът е 17%. Добровник, е, аз съм от този град, там БВП се формира 100% от туризма. И когато човек е, идва от такъв е, туристически град, много се притеснява, когато наблюдава тежнения в посока монокултура и не диверсификация. Европа трябва действително да се изказва с един глас. Благодаря, че казвате, че ние трябва да останем сплотени. Няколко въпроса имам. Споменаха се тук Прага, Барселона. Те нямат проблема с сезонността на, терори... на туристическия поток. Ние, например, го имаме. Как може да се реши? Той с нови инвестиции, с ново туристическо съдържание. Ако започнем да изграждаме, е, примерно, игрища за голф, се намесват зелените. Много е трудно в момента да се изграждат нови възможности е, за това да се преодолее сезонността в туризма. Културното наследство не може да бъде разделено от туризма, но там е, съществува проблема е, с масовия туризъм и луксозния туризъм. Как можем да ги съчетаем? Мога да задам още много въпроси, но нямам е, време и се надявам определено, че е, Европа ще си остане водеща в този отрасъл. Danke sehr. Der nächste ist jetzt Herr Jakovcic. Er ist nicht Mitglied unseres Ausschusses, deshalb weiß ich nicht den Vornamen, aber ausnahmsweise haben... Господин Ковчиш, който не е председател на нашата група, не му знае малкото име, но е, има думата. Във всички случаи, Яковчич, извинете, на неговом доласку, jer... Искам да благодаря на генералния секретар за присъствието му тук. Сега имаме отлична възможност да обсъдим европейския туризъм от малко по-различен ъгъл. През май вие посетихте Харватия и района където живея, откъдето съм излъчен. Туризма е много важен за Истрия. Той от, осигурява поминък на всички там. Господин Лумбърг и е, както и аз сме е, много така едрички, но това е единствената ни обща характеристика. По всичко друго се различаваме. Аз лично считам, че да се подсили институционално туризма ще означава да се засили конкурентоспособността на страните членки. Да дам пример. Някой, който идва от Штатите или Китай, ще е готов да посети няколко страни, както каза господин Теличка. И в такъв смисъл една добра координация на европейско ниво е много важна. При вашето посещение в Харватия говорихме за декларацията за европейския туризъм. Това предложение не бе одобрено, но поне започнахме с а, обсъждане на идеята да се създаде Европейски борт за туризма, чисто координативен орган който да е на подчинение на комисар Бянковска. Убедена съм, че тук в институци... Убеден съм, че тук в институциите не говорим достатъчно за туризма. Имаше един отличен доклад, но това беше всичко за последните няколко години. Господин Иштван Юхали проявява много голям ангажимент в работата си по туризма в Европа но факт е, че туризмът не е толкова популярен, колкото беше. 60% от туристите бях, идваха в Европа преди, сега цифрата е 50%, а прогнозите са за 40%. Трябва да реагираме на тази тенденция в Европа. Не смятам, че страните членки по-отделно могат да го направят. Харватия може би за момента не се интересува от тази тема, защото в туризма бележим огромен ръст, но ние не сме изолиран остров и за това трябва да работим съвместно. Danke sehr. Und jetzt gebe ich Carlo Corazza von DigiGrow das Wort. Bitte sehr. Карло Кораца от DigiGrow има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на генералния секретар за неговото изказване. Смятам, че сме на една вълна. Ние от комисията споделяме казаното от е, генералния секретар. Освен това смятам и както бе подчертано в няколко, няколко изказвания, че туризмът може все още да даде много растеж и заетост. Както знаете, комисията отдава приоритетно значение на капиталовложенията, растежа и заетостта. За две години в Европа би трябвало да се създадат още 5 милиона нови работни места в туризма и още 800 милиарда добавена стойност. Свръх, свръх това, което вече е относителен дял на туризма в економиката. Освен това, споделяме казаното за предизвикателствата, които стоят пред нас. Смятам, че е изключително важно да подкрепим полаганите от отрасъла усилия за повишаване на неговата конкурентоспособност. И в това отношение комисията работи, облегчавайки достъпа до финансиране, до професионална квалификация, до, за подобряване на стопанската среда е, в тази връзка възникват въпросите наистина за цифровата економика и за споделената економика и комисията има своята роля, за да гарантира е, равнопоставеност е, в конкурентната борба, без да възпрепятства, разбира се, нови стопански инициативи на, на вътрешния пазар на Съюза, който е всъщност пазар основан на свободите. Нали, от друга страна, екологичната устойчивост на туризма е въпрос. Макар, че според мен е общо Европейският съюз да е в авангарда, да е на, на предни позиции е, е, в това отношение. Но би трябвало да се търси още, е, най-вече енергийна ефективност в туризма, възобновяеми енергоисточници и е, кръговата економика – е, която сега става все по-актуална. Споделяме също така въпроса за визовия режим. Е, знаете, комисията миналата година внесе е, предложение е все така убедена, че може да се намери равновесие между сигурността е, което, което се взима особено при сърце, естествено, знаете, по обясними причини, и е либерализацията на визовите режими. Значи ние поддържаме много добро сътрудничество между двете организации. Това е, и, и е, имаме съзвучие на, на идеите. Благодаря. А сега да видим заместник председателя на нашата комисия и председател на работната група за туризма. Благодарим ви. Аз много се радвам, че все повече и повече колеги депутати се вслушват и са готови да обмислят конкретни мерки в областта на туризмата. Позволете ми да, да предложа, господин председател, когато се обсъждат финансови въпроси, е, някои говорят за 17 милиона, други косвено 25 милиона. Е, става въпрос за хората, които са пряко или косвено заети в е, отрасъла. И аз бих искал да дам възможност на хората от отрасъла. Ама, úr személyesen is jelen volt az egyik ilyen ülésen, ahol a szakmával találkoztunk. Те са изработили нещо като възвание, е, представители на отрасъла. Мисля, че нашият председател дори е, знае за това, участвал е в ня... на някои от заседанията, на, на които е станало това. За нас е важно да ги чуем като, като хора, които все пак изработват политика. Е, бих искал да дам думата на Корадо Сантандер, който най-добре знае как, как именно е, би било добре да си сътрудничим. За съжаление, нямаме време, е, казва председателя. Добре, тогава ще продължи изказването си. Е, само да кажа, че песимизмът в Европейския съюз расте, защото ние не сме в състояние да нарушим собствените си рамки. Сега председателя казва, че е, не било включено в дневния ред да се включи отрасъла, затова отрасъла може да бъде е, изолиран. Ние да си обсъждаме тук помежду си, а представителите от живия живот да си ходят вкъщи. Нека да им дадем някоя друга минута сега. Ако господин председател смята, че това не е чак толкова важно нещо и че някакси е, ни нарушава плановете за днес, аз ще се примиря, макар че никой няма да съм съгласен. Комитета по транспорта и туризма обикновено изслушва е, само членовете на комисията. Аз е, направих изключение е, и, и разбира се, дадох думата на комисията, това, това е обичайно, може да има изключения, но трябва предварително да са планирани. А сега бих искал да дам на, думата на генералния секретар. Станах свидетел <laughs> на оперативните предизвикателства пред Европейския съюз. Така получих опит от първа ръка и се чувствам малко виновен, защото господин Сантандер е един много красноречив е, представител на отрасъла, но съм сигурен, пък той няма да пропусне и други възможности. Дават ми 6-7 минути, 13 на изказвания. На мене е, е, числото 13 ми харесва, не съм суеверен, обаче пък колко трудно бих могъл да отговоря на, на 13 изказвания и повече въпроси за 5-6 минути. Е, ще се опитам да е, във всеки случай ще се постарая. Да започнем с е, е, нашия добър приятел от Испания. Испания е страна, която е много скъпа до сърцето ви, прочем ние сме със седалище в Мадрид. трябва да призная, коментирайки неговото изказване, че съм оптимист по природа. Ако ме обвините е, в прекомерен оптимизъм, аз не бих могъл да се защитя всъщност. Не бих го отрекал. Но когато нещо прилее, ако такива са опасенията, като прелее водата, е, тя трябва да бъде каптирана, както се прави в енергетиката, да бъде оползотворена, а не да бъде оставена да, да направи поразии На второ място за годината на туризма в Европа 2018 година като инициатива ние изцяло ще подкрепим. Е, е, почти е, сме готови 2017 година да бъде обявена от Генералната асамблея на ОНЕ за година на устойчивото развитие на туризма. Така че те ще се допълнят двете неща, една след друга годините и в хода на постигането на целите за устойчиво развитие на хилядолетието. Освен това, по въпроса за противоречието между свободата на движение и е, и сигурността и, и е, съдбата на туризма в това отношение. Аз казах, е, ние си даваме сметка за всичко, което става по света. Но, но пък опитът сочи, че туризмът като една жизнеспособна, жилава индустрия отказва да се предаде. В Париж бях миналата седмица и, и пристигнах в, в града половин час преди трагичните събития и бях, бях свидетел на реакцията на хората. И на следващия ден аз наблюдавах как резервации се анулират в хотелите. Сега проверих обаче, всичко е нормално в Париж. Парижките хотели отново са пълни. Така че е, нашият отрасъл бързо се възстановява. Тук се спомена въпроса за приключенския туризъм. Напълно съм съгласен. Госпожа депутатката свърза нещата с климатичните изменения. И, и такива проекти, разбира се, имат своето място. Но, туризмът все пак трябва да бъде отговорен. Трябва да бъде екологичен, трябва да бъде устойчив. Е, не само от климатична гледна точка, широко, широко екологично, социално и економически. Е, работим заедно по един проект за е, хотелски енергийни решения. Много ценен проект, понеже той се насочва към малки и средни. Големите хотели си имат е, големи собственици, върху които може спокойно да се упражнява натиск, а да не говорим, че те по принцип е, са готови да провеждат е, правилна политика. Но този проект с подкрепата на Европейската комисия, прочим, е за намаляване на енергийното потребление с 17% на малки и средни хотелски предприятия – е, и, и е, до 20% да се стигне до е, възобновяеми енергоисточници. В пет европейски града експериментираме и ще разгънем този експеримент. И така стигам до много важното изказване господин Ламберт. Не бих искал да изказвам съждения за успеха или неуспеха на Европейския съюз, а е въпрос на мнение. Е, впрочем, прекрасно е, когато си член на Европейския съюз, да, си, да го критикуваш. Е, аз, е, като външен наблюдател, не се опасявам от Европейския съюз. Напротив, аз искам силата, предимствата на Европейския съюз да се превърнат в образец. Когато говори за единство и развитие, имах и целия свят – не само Европейския е, съюз. Бих искал да гледам на Европейския съюз, както гледат на него мнозина, като нас, мечтатели и оптимисти. Е, е един съюз е, на, единството с сплосеността, свободата, свободата на движение и свободата на словото. това е един модел за добруването на света. Е, аз определено съм съгласен с вас, е, е, може би не сте ме разбрал правилно, Европейският съюз няма да ви каже на къде да се запътите. Аз далеч не казвам, че Европейският съюз трябва да рекламира дестинации. Работата по популяризирането на една дестинация, е, билото държава, град, е, е, музей, археологическа находка, е, е работа на самия обект, естествено. От Европейския съюз аз обаче очаквам три простички неща. Да се вярва в силата на този отрасъл, понеже оттам следва политическата воля, оттам нататък всичко друго става просто. Нали, ако, ако туризм обаче все така се гледа като на нещо второстепенно, нещо, което не ни занимава, нещо, което може само да се справи със себе си, е, е, е, ще, ще опадне, ще, ще настъпи опадък на този отрасъл. След това, регламенти, които задават правилните правила, така че останалата част от света да ви последва. На трето място, трябва да ни помогнете да популяризираме туризма по-широко. Независимо от това, че Европа е, е, е двигател на, на световния туризъм, е, в европейската политика на общоевропейско и национално равнище най-малко се отдава значение на туризм. Туризма е далеч по-важен, да кажем, в Индонезия, на Малдивите, в Куба, в Китай и Япония дори далеч по- е, е, голямо политическо значение се отдава на туризма, е, другаде отколкото в Европа. Аз това искам. Да се повиши вниманието към туризма на политическо равнище. И по-нататък, защо е толкова важна Европа? Защото тя е основата, тя е, тя е люлката на, на, на световния туризъм. Тя разполага с толкова опит – е, но, но все още държавата в Европа не е пригърнала туризма, за да го издигне на по-високо ниво. Е, в заетостта 12 милиона души работят в туризма е, по-настоящем. В Европа повечето в малки и средни предприятия. Напълно съм съгласен с казаното за качеството на работните места. Да, за съжаление, туризмът не се ползва с добро име що се отнася до международните стандарти в трудовите отношения. Наистина трябва да се направи повече, за да се повиши привлекателността на европейския туризъм като условия за труд. Така, и сега ще ви моля да ме, да ме простите, понеже трудно си разчитам това, което съм си записвал бих искал да, да коментирам казаното от госпожата от а, Харватия, макар и въпросите, които ми зададохте да са твърде експертни. Е, що се отнася до сезонността? Да, е, е, това е свързано с заетостта. Но сезонността е болест. Е, е, това е недък. Понеже като си вложил толкова много пари в нещо, е, и, и то ви носи полза е, за по-малко от половин година, това са прахосани капиталовложенията. И проблемът е економически, и за, и за работната сила. И значи продукта трябва да бъде диверсифициран и да се популяризира. Да се ходи на море не е, за, не е само заради морето. Е, смея да кажа, че морето е по-романтично даже през зимата. Аз знам, в Харватия имате един град Опатия където са ходили австро-унгарските императори през зимата, не през лятото. И, и, и, и такъв, такъв менталитет фактически трябва да се популяризира. И много, и много, много неща пропусна, господин председател. Моля да, да ме извините, но бяха толкова много. Е, и, и толкова ценни, е, не бих могъл да им е, е, отдам дължимото по достоинство във времето, с което разполагам. Още веднъж, благодаря ви. Наистина, за мен е голяма чест, че можем да разговаряме и аз съм сигурен, ще работим активно и за напред, заедно с вас. So, Mr. Rifa, thank you very much. Благодаря ви много за прекрасната презентация, за отговорите. Наистина беше една много ползотворна дискусия. Благодаря ви много. Надявам се отново да се виждаме.